Uh, good morning, colleagues. Um, I allowed a bit more time to, uh, to gather some, uh, some more of our members together, but uh, I, I wish you a very good morning. Добър ден, дами и господа. Искам да ви приветствам с добре дошли на нашето заседание. Искам да приветствам и докладчика за първата точка от дневния ред, госпожа Калниете, която бе съвсем точно на време в залата. Предполагам и докладчите Сенка ще се появят по-късно. Малко по-късно ще направя някои съобщения, защото имам някои въпроси от работата за координаторите. Но ще изчакам първо да се съберат повече хора в залата. Междувременно продължаваме с доклада на госпожа Кълниете по становището за сигурността на газовите доставки. След това ще дам думата на докладчиците в Сянка които са в залата и на депутатите. Госпожа Сивеч е тук. Да, извинявам се, не ви видяхте, тъй като нямаше табелка с името ви отпред. Просто пише заместник. Не става ясно кой е това. Имаме и представител от комисията, от Генерална дирекция предприятия. Господин Котесивич, също от комисията, но той не е тук. В момента, ако съвета иска да каже нещо по темата, също е добре дошъл. И така, моля да ни представите становищата по предложението на комисията. Благодаря. Първо смятам, че е важно да се обърне внимание на четири въпроса. Първо, ролята на предприятията за природен газ. Духът на този регламент е да се реши кризата с газа на три нива – пазар, държави членки и общност. Заедно с колегите, докладчици в Сянка, стигнахме до заключението, че принципът на трите нива не е достатъчно добре изразен. Има нужда да се поясни ролята и отговорността на бизнеса за предотвратяване и преодоляване на кризи. Второ, разгледах въпроса за защитените потребители или абонати. Предлагаме да се поясни какво се включва в това понятие. Това са лица, чиято защита може реалистично да бъде гарантирана. Иначе е важно категорията подобни абонати да е една и съща във всички държави членки в различните държави, различните стандарти могат да станат пречка за регионалното сътрудничество, разпределението на разходите и принципа на солидарността. Искам да подчертая и важната роля на пазарните механизми. Дори и по време на кризи, непазарните мерки – като съхраняването на газ, задължителното намаляване на потреблението, следва да са отражени в превентивните и спешни планове. Но при спешна ситуация те могат да се предлагат едва, когато всичките пазарни механизми вече са изчерпани. И не на последно място, прозрачността и обмена на информация – колегите подкрепяме мерките, предложени от комисията за подобряване на обмена на информация и за по-добър механизъм на наблюдение и отчетност. Какво предстои? Ние ще се подготвим да приемем становището на заседание на комисията през декември. Но искам да получим разяснение по редица въпроси, ще приканя и докладчите в сенка да се присъединят към мен в работата по тези въпроси. Първият е по отношение правата на потребителя. С сегашното предложение, пето изменение, може би този текст трябва да бъде доразвит. На второ място, дефиницията на защитен абонат. Все още съществува много широко тълкование на въпроса. Някои искат защитените абонати да са с по-обща дефиниция, други пък с по-тясна. На трето място, обмена на информация. Държавите членки все още с неохота информират Комисията за международните спогодби, защото бизнесът не се доверява на службите на комисията. Въпросът е, може ли да се реши този проблем, ако се предоставя една съвкупна информация от държавите членки, която да се предоставя на комисията. На второ място, пакета за вътрешният енергиен пазар е друг въпрос, по който трябва да се работи. Принципно подкрепям предложението на комисията. Приветстваме факта, че Европейският съвет миналата седмица прикани всички заинтересовани страни да предприемат спешните мерки Както казва съвета, регламента следва да бъде пред възможно най-кратък срок. Когато работихме по документа, отразихме всички идеи на заинтересованите страни, но смятам, че и Комисията по външни работи трябва да се произнесе по регламента. Поради ограниченият срок, аз се концентрирах само върху въпросите, които са относими към работата на нашата комисия. Искам да ви напомня, че крайният срок за предоставяне на изменения е 11 ноември, 12 часа по обяд. Приканвам всички докладчици в Сянка на заседание на 9 ноември в 11 часа за да се сравнят бележките и за да се улесни приемането на становището. Моля, ако не можете да присъствате, да изпратите свой представител. Искам да благодаря на всички колеги за приноса им към становището. Не, на последно място искам да благодаря и на сътрудниците за помощта им. Благодаря, госпожо Кълнете. Поздравление за първия ви доклад в тази комисия. Надявам се, че той ще бъде последван от много други. Вие вече показахте един задълбочен поглед върху въпросите. Вашата стратегия да се обърне внимание на въпросите, относими към тази комисия, да речеме защитените абонати и други, е много важно, тъй като така можем да оставим своят отпечатък върху цялостният доклад. Докладчите сянка господин Силич, Трандечилевич искат да се изкажат. Има ли други колеги, които искат господин Шмидт, господин... госпожа Гепард? Господин Сивич. Благодаря много, господин председател. Бих искал да продължа казаното от докладчика. Проведохме много консултации. Разговаряхме по тези въпроси. слушахме заинтересованите групи потребители. слушахме и представители на бизнеса, на разпространителите на газ. Говорихме и с представители на Европейската комисия. Въобще много интензивно работихме. И днес знаем много повече за тази тема, отколкото знаехме по-рано. Знаем също така къде са общите ни цели. Но има и някои области, по които има известни различия. Искам да спомена казаното от докладчика току-що и да ви напомня, че когато за първи път обсъждахме тази тема, бе стигнато до заключението, че този доклад е важен по две причини. Първо, доставките на природен газ са важни, защото търсенето се увеличава. И второ, липсата на надежни доставки се използва като политическо оръжие. Ето отново започва зимата и отново сме изправени пред заплахи от страна на производителите. Има и други заплахи. Говори се за епидемия от грип. Така че има три важни фактори, които правят е, въпроса още по-сериозен. И така, конкретно по това предложение, имам коментари от предложените изменения бих желал да продължим да работим по измененията. Изменение 3. Целта му е да осигури по-добра защита на потребителите. В добра посока се движи това изменение, но не е достатъчно. Мисля, че трябва да бъдем още по-ясни, още по-конкретни. И а, е, мисля, че самата дефиниция тук може да покаже нашия, нашия интерес към темата. Така че искам да продължим да работим по това. Също така а, е, искам да коментирам и изменение 5. Докладчикът говори тук за това, че е необходимо да се предостави информация за цените. Отново, изменението се движи в правилната посока, но не отива достатъчно далече. А сега нека да представя няколко по-конкретни коментара, които могат да се превърнат в изменения, ако не намерим възможности за компромис. Да разгледаме член 10, точка 1, в който се говори за извънредните ситуации. В предложението на комисията се казва, че извънредна ситуация се декларира от повече от една държава членка. Съгласно разговорите е, в които аз очаквах, участвах, изглежда, е, че може да се счита за съвсем нормално и естествено извънредна ситуация да може да се обяви само от една държава членка. Мисля, че това е съвсем е, нормално. Една държава смята, че има сериозни проблеми и трябва да може да очаква подкрепа от другите държави членки. Друг коментар по член 7. Пет. Отново. Цените. Мисля, че тук отново имаме различия. Аз също вярвам в пазара. Вярвам, че трябва да оставим пазара да работи възможно най- свободно, но тук искам да предложа следното след формулировката, която вече е на лице, след думата стоки, искам да добавя следните думи. Да си има предвид солидарността между държавите членки и техните задължения. В случай на криза, съответните държави членки трябва да предприемат всички мерки, за да увеличат достъпа е, доставките на газ, за да може да се защитят е, домакинствата и уязвимите клиенти. Мисля, че това е съвсем ясно, няма какво да го коментирам повече и в същата посока искам да предложа и едно изменение към член 5 под точка точка 1 под точка Д информация за задълженията а, и защитата на клиентите, а, включително и мерки на държавите членки и за защита на потребителите от а, прекалени е, увеличения на цените. Това са три важни изменения за моята политическа група и те се отнасят до интереса на отделните потребители, така че хората, обикновените хора, са взети предвид хората, които се безпокоят е, за сигурността е, на доставките на газ до домовете. И накрая няколко малки изменения. Основно по е, основната част. Магическа дума ще спомена тук. Дума, която не се споменава от някои държави членки. Става дума за думата солидарност. Мисля, че тя трябва да се среща по-често в този е, доклад, защото тук става дума за защита на граждан... в, този, в този регламент, извинете, защото тук става дума именно за защита на гражданите. Ще се срещнем отново на 11 с докладчика, отново ще обсъдим тази тема. само след 7 дена. Така че продълж... бих искал да продължим преговорите по този въпрос, но междувременно искам да представя своята позиция, която е позицията на моята политическа група. Благодаря много. Благодаря много а, за а, вашето участие, господин Сивич. А, нека да ви припомня, че е добре измененията, които споменахте, да бъдат подадени в писмен вид е, на докладчика. Господин Триента Филидис. Благодаря ви. Благодаря на докладчика за отлично свършената работа и за сътрудничеството, което имахме с нея. Аз се срещнах с докладчицата и а, споделих становището на нашата политическа група. Държавите членки трябва да имат изключителната възможност да използват своите природни ресурси, разбира се, като се вземе по внимание интересите на другите държави членки. Говорихме и за изваредните ситуации, за спешните случаи, случаите на евентуална криза. Не трябва да кризите да бъдат в общърп на вътрешния пазар и трябва да бъдат подсигурени доставките за потребителите на газ. Безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар е от изключително значение и а, за това е включено в а, този регламент, но все пак е, има някои неправилни подходи, като например липсващият контрол, които допринасят за възникването на кризи това не трябва да се подминава с лека ръка. Докладчицът говори и за защита на потребителите от една страна. контролът на цените въобще не се споменава както и а, изкривяване а, на пазара, либерализирането на пазара. 2 и 4 става въпрос а, за природен газ като енергиен носител, който ам, се използва като единствена а, категоризация. А, съответните а, власти, отговорни за потреблението на газ, трябва да а, бъдат а, по-отговорни към потребителите. Благодаря ви. Uh, thank you very much indeed. Now uh, we move on to other благодаря много. Преминаваме към останалите изказващи се. Господин Шмидц, госпожа Гебхард, господин Трешковски и госпожа Ройтова. Там думата на господин Смит. Благодаря, господин председател. Аз не съм докладчик Сянка. А, бих искал да бъда, но мисля, че тази позиция беше вече определена вчера вечерта, така че е късно. Така, и докладчикът Сянка ще бъде добавен в списъка за изказване. Благодаря много. Радвам се, че ме приветствате дори без да знаете какво искам да кажа. Всеки път, когато чета документи, за природния газ, си мисля, че е добре да обмислим други мерки, альтернативни източници на енергия. Трябва да се споменат тръбопроводите, южния и северния. Аз специално съм, се занимавам с северен поток, тръбопровода в Балтийско море. Според мен тук имаме проблеми с газа, защото тук говорим за природен газ, който е от руски происход. Мисля, че е добре да обмислим текстове, които идват от альтернатив альтернативни източници на енергия. Е, някои изменения казват, че трябва да се работи солидарно. Е, разбира се, съгласен съм с това, но трябва да разширим перспективата, включително на тази комисия, защото за мен това е сериозен проблем. Е, това е, е важно от гледна точка на потребителите. Точно както time I hear the word about... Се казва в старата гръцка, в старата латинска поговорка. Всеки път, когато чуя а, споменаване на Северен поток, се се надявам да не се а, случи а, да, този, този проект е действително, защото става въпрос за въпрос, който трябва да е на европейския е, на Европейския съюз, а не на Русия и Германия. Благодаря ви много за вашето изказване. Благодаря за това, че цитирате и латински поговорки, нещо, което не се случва често в Европейския съюз. Е, други докладчици в сянка има тук. Искате ли думата? Не, добре. Госпожа Гепхарт има думата. Е, господин Мандер също е тук. Но ще ви дам думата, господин с малко по-късно. Благодаря, господин председател. Аз харесвам вашият английски хумор. А, наистина е голямо удоволствие да се работи тук. Искам да благодаря на госпожа Каняти за чудесно свършената работа. Искам да благодаря и на господин Сивия, че нашият е в Сянка, въпреки че той не иска да подкрепи нашата политическа партия. Важно е в а, тази комисия която е отговорна не само за вътрешния пазар, а и за потребителите, за тяхната защита. Това не трябва да го забравяме. Трябва да помислим точно когато става въпрос за енергийни доставки, доставки на газ. В много сектори а, Доставките са от е, изключително голямо значение а, е, за редица потребители и хора, които зависят а, е, от тях. Измененията, които бяха споменати, са от изключително значение. Ние не трябва да се страхуваме а, и навременно да ги внесем, за да може госпожа Канети да си свърши работата. В областта на доставките на газ, както и в други сектори, свързани с тези доставки, понятието с осигуряването на доставките е много важно и да се гарантира, че държавата се грижи за осигуряване на тези доставки. Ето защо аз подкрепям това, което каза господин Сивич че при определянето на понятието защитени потребители не можем да следваме а, вашата дефиниция, защото а, в него си имат предвид малко а, по-голяма или по-малка степен всички потребители, а това са една особена група хора, които трябва да бъдат защитени, които са в една неравностойна позиция. Например, те са в социално слаби или с физически увреждания съществуват проблеми, които трябва да бъдат взети предвид и това за нас е, е от изключително значение. Аз също се очутвам по отношение на изменение едно на господин Сивич, където се казва, че в проблемни ситуации, особено за частните домове и други защитени потребители, като училища и болници, Европейската комисия дава такова предложение. Това е, това е а, ясно определение, кой стои на първо място. И така, това предпочитане на училищата и болниците се поставя под въпрос с вашето изменение. Искам да кажа, че аз не мога да се съглася с едно такова изменение и трябва много добре да обосновете а, това изменение, за да бъде прието то, защото начинът по който е формулирано за нас не е а, възможно да го одобрим. Um, благодаря госпожа Гепард. Сега господин Трешковски, след това господин Мандърс, докладчик в Сянка от, от името на групата Алди и госпожа Ройтова. Господин Трешковски, благодаря изглежда Лисабонския договор ще бъде ратифициран. Всъщност той е ратифициран, но ще влезе в сила идните дни. Когато говорим по въпроса в Польша и други държави членки, казва, че въпросът за солидарност по енергийните въпроси е включен в Лисабонския договор. Съгласен съм с господин Сивич, че тази дума солидарност трябва да се появи в становището както в началото в преамбюла, така и в съществената част. Искаме да се използва този нов текст от Лисабонският договор. И становището следва да бъде тълкувано в светлината на новите разпоредби на Лисабонския договор. Ето защо напълно подкрепям включването на думата солидарност в становището. Второ, подкрепям колегите, които казаха, че становището на групата по външни, на Комисията по външни работи е необходимо, защото този законодателен акт има измерения свързани с външната политика. По всички въпроси, които го говори господин Шмидт, тръбопроводите и така нататък, те могат да бъдат решени в това становище на другата комисия. Не е наша работа ние да се занимаваме с е, тези измерения като комисия по вътрешния пазар. Това е работа на комисията по външни работи. Те ще може да разгледа този документ. На трето място, макар и да смятам, че госпожа Колниете се изправила е много добре и не ме ми бе трудно да разбера изменение първо. Съгласен съм с госпожа Гепхарт и господин Сивич. Искам да разбера защо е внесено това изменение. Предполагам, че си има съответните съображения, но аз не съм запознат с тях. И на четвърто място, последно, обменът на информация. особено що се отнася до изискването на държавите членки да предоставят на информация на комисията за всички споразумения с трети държави, които имат отношение към газовата инфраструктура. А също така и задължението на държавите членки да информират комисията, за да може тя да изчисли дали те спазват е, изискването на вътрешния пазар. Питам се дали не трябва да използваме по-категоричен текст в това отношение – ако говорим за въздействието върху развитието на газовата инфраструктура и доставки, е кой ще направи тая преценка? Кой ще прецени коя спогодба има такова въздействие? Опасяваме се, че държавите членки просто няма да подават информация на комисията с аргумента, че съответната спогодба няма сериозно въздействие върху газовата инфраструктура. Същото въжи и за спазването на правилата на вътрешния пазар. Искам просто текстът да придобие малко по-императивен характер. Съм готов да обсъждаме този въпрос, но просто настоявам, че текстът трябва да придобие по-експлицитен характер. В тази връзка мисля, че ще внеса и изменение. Така, принципно подкрепям становище на моите колеги с първите ми три забележки, а на последно място по отношение на езика, мисля, че той може да придобие по-императивен характер и да стане по-експлицитен. Благодаря. Благодаря за конструктивното изказване, господин Мандерс. Благодаря. Искам да благодаря на колежката Калниете за нейната работа. Ние вече проведохме разговори по въпроса говорим за регламент и питам се, възможно ли е регламента да влезе в сила преди газовата директива, която приех миналата година? Много държави членки все още не се е транспонирали обаче. Може би трябва да добавим, че и директивата за газо, която приехме, трябва да се включи в регламента, за да може тя да, бъде, да влезе в сила след няколко седмици, след като се обнародва регламента. Не съм напълно съгласен с колегата Оля за Северния поток. Смятам, че това е много важен газопровод, но съм съгласен с него, че това следва да е европейска тема, а не германо-руска тема. Може би трябва да добавим текст в регламента и по този въпрос. Аз ще внеса някои изменения по отношение на европейският оператор на преносната система. Приехме една директива в ИТРЕ и в тази комисия миналата година с идеята да имаме една комплексна газова мрежа за цяла Европа, всички държави членки да са свързани в европейската мрежа. Така ще се гарантира сигурността на газовите доставки. Иначе винаги можем да кажем, че държавата следва да предприеме мерки за осигуряването на газовите доставки. Но ако не се предвиди възможност за пренос на газа, просто е невъзможно една държава да осигури доставки. Ето защо смятам, че Съюзът трябва да се възползва от предимствата, които ще му донесе създаването на най интегрирана газова мрежа из цяла Европа, за да имаме трансгранични връзки Мисля, че така наистина можем да дадем гаранции, че всички абонати ще имат достъп до газове доставки и наистина ще има газова сигурност. Аз ще внеса някои изменения по тези въпроси. Всъщност с тях просто ще повторя това, което приехме в газовата директива от миналата година. Както знаете, обаче аз съм за регламентите. Смятам, че ако имаме регламент, изпълнението му е много по-лесно в държавите членки, отколкото ако има директива, която те първа трябва да се транспонира. Предполагам, че правната служба може да даде своето становище. Как да се преодолее това несъответствие? Ние говорим за регламента, директивата за газа все още не е транспонирана. Мисля, че таки имаме проблеми от правно естество. Как така директивата е прията преди регламента, още не е била транспонирана. Иначе се мисля, че имаме едно доста добро и балансирано предложение, което надявам се ще бъде прието скоро. Благодаря. Госпожа Ройтова, след това господин Сивич отново иска да вземе думата. Надявам се, че ще бъде кратък. След това ще дам думата на комисията да направя обобщение после на докладчицата. Благодаря, господин председател. Аз също съм на мнение, че опита, който а, имам от миналата година, има императивен характер. Това е а, достатъчно основание, за да се предприеме тази мерка. Тази мярка. А, аз подкрепям господин Мандърс, че трябва да разрешим проблема с транспонирането на тази директива. Искам а, да задам един въпрос. Разбира се, аз благодаря на госпожа докладчицата, а, както благодаря и на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество, но имам един конкретен въпрос. Разбира се, Посредством този регламент ние се обръщаме към държавите членки, към комисията, към съвета, но ако ако ние а, залагаме задачи за а, газовите предприемачи, няма ли да е по-добре една такава формулировка държавите членки да създадат такива предпоставки, че да могат да финансират доставките на газ? Може би трябва да се включи една такава формулировка. Не знам дали е възможно в директивата.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 пакет за вътрешния пазар. Второ, има основни принципи, които са създадени във връзка с кризата от януари. Искаме да заложим на вътрешния пазар на газа, защото това е единствения начин да има потоци на газ, които да вървят от изток на запад, от запад на изток, от север на юг и обратно. Защото в момента, в който в Европа има газ, той трябва да може да потече по тръпопроводите във всички потоки. Това е целта на този регламент. Да, има проблем с липсата на достатъчно подходяща инфраструктура а, и действително необходима ни е такава ин, инфраструктура. А, нямаше а, през януари газ, който да върви от изток на запад и бе необходимо да се достави газ от запад на изток, нещо, което обаче бе невъзможно. Затова ни е необходима съответната инфраструктура, за да се даде възможност за реално функциониране на вътрешния пазар на газа, за да се справим всички е, с проблемите със сигурността на газовите доставки. Това е единственото решение. Едностранни мерки няма да решат нищо. Мерки, които пренебрегват солидарността, също няма да решат нищо. Разбира се, питаме се да а, ограничим цената на всичко това. Пазарът да работи, цените са важни. Важно е и да не са прекалено високи, но все пак трябва да приемем, че сигурността на доставките също струва известна цена, така че е твърде логично е, че когато има дефицит на газ, цената на газа ще бъде по-висока. Но все пак това ще е само за ограничено време, така че на годишна база ще има една нормална цена на е, газа. И така, през януари имаше две седмици проблеми с газа. Ако се налага да се плаща малко повече за газ през две критични седмици през зимата, мисля, че това е нещо съвсем приемливо. Иначе дънакоплаците ще трябва да плащат всичко това, за да доставят газ до защитените потребители. Дефиницията за защитени потребители между другото е много важна и трябва да внимаваме да не се разшири прекалено в нея трябва да се включват само онези потребители, които нямат никакъв избор и никаква възможност да преминат на друго гориво в случай на прекъсване на доставките на газ. Ако се защитени, ако се разшири дефиницията на защитени клиенти, така че да покрие малките и средни предприятия и други а, организации, тогава а, все повече ще се намали е, способността ни да защитаваме тези е, клиенти, които подлежат на защита. Затова или пък цената ще стане по-висока. За това, е, нека да не забравяме, че има пряка връзка между цената, която ще се плати и дефиницията защитен потребител. трябва да се Важно е да има такива дебати в комисиите. В момента има е, големи дебати в комисията и три всички е, ваши е, становища са много важни. Благодаря много. Давам думата сега на госпожа Кълнияти за обобщение. Първо искам да благодаря на всички колеги за дълбочената и вдъхновяваща дискусия. Надявам се, че ще мога да работя конструктивно и открито с всички докладчици сянка, за да представим един документ, който да може да бъде гласуван в началото на декември и да се приеме от комисията. Тези, които не присъстваха по време на моето изложение, на тях искам да им напомня, че Крайният срок за внасянето на изменения е 11 ноември, 12 часа по обяд. Приканвам всички докладчици в сянка на заседание от 9 часа на 11 ноември, да си сравним бележките и да улесним лесното приемане на становището. Ако е възможно, да намерим и компромисни предложения по проблемните въпроси. Какво ни предстои? Първо, както казах в уводните ми слова, що се отнася до правата на потребителя, даваме се сметка, че сегашното предложение се нуждае от доразработване. Много искам заедно с докладчиците в сянка да свършим това. На второ място дефиницията на защитен абонат. Това е един от най-спорните обсъждани въпроси, тъй като тук има две тенденции. Лагера на тези, които искат да разширят приложното поле на дефиницията. Опасяваме се, че ако дефиницията стане по-обща, тя ще обхване почти всички абонати, което пък означава, че не можем да гарантираме газови доставки на лицата, които имат най-голяма нужда от газа. Второ, Друг важен момент е тази дефиниция да се прилага по един и същи начин във всички държави членки. Относно обменът на информация. Държавите членки имат различен подход към информацията за международните споразумения, които трябва да предоставят на комисията. Ето защо трябва да видим как можем да решим този проблем по възможно най-добрият начин. Както каза и докладчика ми в Сянка, също така има и предложения за привеждането на регламента в унисон с третият енергиен пакет за вътрешния пазар. Аз представлявам Латвия, държава, която е изключена от Северния поток. Искам да благодаря на господин Шмидт и госпожа Ройтова Но си давам сметка, че ние сме комисия за вътрешния пазар и защита на потребителя. Регламентът не е политически документ. Ето защо ние трябва да се случим върху измененията, които засягат въпроси от нашите компетентности. И така искам да благодаря за подкрепата, която ми оказахте по линия на включването на Северният поток в европейските въпроси. Той не трябва да е двустранен въпрос, който да касае само някои страни и Русия. Благодаря, очакваме окончателния ви доклад. Знам, че вие ще си работите в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка. Преди да минем към следващият доклад, искам да ви дам информация за решения, които бяха взети на заседанието на координаторите вчера. Предполагам сте забелязали, че според новата политика на координаторите ние изпращаме копия от решенията на координаторите веднага след заседанието им – така членовете на комисия разбират върху какво сме работили, знаят какви са бъдещите дати и предложения. Искам да благодаря на координаторите. Мисля, че съставихме доста добър дневен ред на заседанията на комисията. Имаме доста добри изслушвания и доклади по собствена инициатива. Основни моменти от дискусията вчера – Назначихме 4 нови докладчици по 4 доклада и становища. Ще продължим да работим върху освобождаването отговорност във връзка с бюджета. ЕНП ще се занимава с това. След това правата върху интелектуалната собственост. ЕНП ще назначи докладчик. Ще има и доклад по политиката за конкуренцията. Това ще е от член на групата на консерваторите и реформаторите доклад за правилата за създаването на земеделски стопанства в Испания. Това е също важен въпрос. Групата на социалистите и демократите ще се занимае с този въпрос. Искам да ви обърна внимание и на делегациите от тази комисия в други държави до година. В Испания, Индия, и една от страните от европейското економическо пространство, може би Швейцария или Исландия. Ще получите допълнително дан, датите. Обсъдихме изслушванията в нашата комисия. Скоро ще получите графика. Все пак всичко зависи и от това, кога ще бъдат номинирани комисарите. Предложихме дати за изслушвания за, за следващата година, а също и семинари – Искам да си отбележите датата 17 декември. Последния работен четвъртък в Страсбург. Шведското председателство иска да представи отчет за работата на съвета по конкурентоспособност. Не уредихме вече среща. Двамата министра, госпожа Сабуни и господин Пюни, които дойдоха, предложиха да участват в видеоконференция с депутатите. Става въпрос за 10 часа до 12 часа на 17 декември, четвъртък. Надявам се, че ще можете да присъствате на тази конференция. Имаме и молба от Сауди Национал от Париж за видеоконференция по правата на потребителя. Сега Искаме да разберем дали ще разполагаме с техниката, за да осигурим тази конференция. Се надявам, че ще можем да осъществим видеовръзка с Асембли Национал и ще проведем едно добро видеозаседание. Това са решенията на координаторите, които бяха взети. А сега един по-конкретен въпрос. Координаторите обсъждат решенията, които почиват на комитология. По-просто казано, това са аспекти от мерки, които разглежда тази комисия. Дали комисията не трябва да делегира правомощия на различните си комитети. Една от мерките, на която обърнахме внимание, тъй като групата на една политическа сила искаше да се обсъди този въпрос, бе за обществените поръчки. При тези поръчки са определени прагове за прилагането на директивата за обществените поръчки, които почиват на Световното търговско споразумение. Праговете, над които се задействат разпоредбите за обществени поръчки, се коригират е, редовно което си е основателно, като си има предстопанската дейност и инфлацията. Тези прагове наистина трябва да се коригират, но това има и връзка с специалните права на тираж по международните спогодби. Корекцията на праговете е факт от 90-та година, мисля, че 12 пъти се е случвала. Комисията прави нови предложения за корекция на праговете, които бяха обсъдени от комисията. Като цяло координаторите смятат, че могат да приемат тази мярка на комисията. Искам да разбера дали сте съгласни. Ако искате да вземете думата, моля заповядайте, господин Саловини. Благодаря. Аз а, искам да се а, включа в рамките на казаното от колегата и да получа отговор относно карите критериите за различните валути, тези отклонения. Той спомена 6%, но а, беше зададен въпроса как се изчислява това как се получават отделните валути. Искам да напомня още веднъж преди а, да продължим с гласуването. Uh, Няма нужда да гласуваме. Ще предам това, което казахте на координаторите, но мисля, че координаторите предложиха ние да не възразяваме срещу тези мерки. Това е решението на координаторите вчера. Господин Шмидт също се съгласи с това. Ние поискахме комисията да ни предостави формулата за изчисленията, която ще ни се предостави колкото се може по-скоро, за да се запознаете с нея. Искаме новите прагове да са не само в евро, но и в другите европейски валути. В случая с Великобритания в резултата на валутните промени се повишават и курсовете, а, праговете, извинявайте. Така, добре, считам този въпрос за решен. Последно съобщение. Нещо, което мисля, че трябва да знаете. С нощи участвах в заседание на помирителната комисия по окончателният елемент на пакета за далеко съобщенията, който е част от работа на Комисията за по-добро нормотворчество. Колегата, който работи с мен като докладчик по време на предишния парламент, е, присъстваше. И искам да ви кажа следното. Директивата за универсал вече е прията от съвета и ще влезе в сила с поправките, одобрени от нашата комисия. Това е голямо постижение за потребителите в много важен сектор. С единодушие, единодушното съгласие на всички политически партии, по време на заседанието на комисията с нощи, приехме ново изменение, с което да се опазват правата на гражданите в случаите, когато се предлага прекъсването на интернет или ограничения, например злоупотребата с авторско право. Вие ще видите текста, когато стигнем до гласуването, но само искам да ви кажа, че тук се включва гаранции за предварително безпристрастно разглеждане на подобни случаи. Съответните засегнати лица също имат правото да бъдат изслушани – Постигнахме доста голям напредък в тежките преговори с съвета, за да опазим правата на гражданите. Надявам се, че на пленарно ще подкрепите нашата комисия. Аз присъствах на заседанието не като член на комисията, като член на моята група. Тръгнах се от парламента в един часа сутринта. Ако съм уморен, моля да ме извините днес, но мисля, че си заслужаваха усилията. Искам да благодаря на всички, които участваха в този процес. Сега да продължим. Госпожа Тун Унт Хоненштайн. Благодаря ви за този първи доклад, който изготвяте с нашата комисия. С удоволствие ще ви дам думата. Временно изпълняваща длъжността докладчик сянка господин Билан, господин Луран, господин Гепхарт и още един колега. И така госпожа Тун. Господин председател, всъщност наистина това е моят първи доклад, тъй като аз отскоро съм тук. Това е един документ, който получихме от Европейската комисия, свързан с индекса за вътрешния пазар. Това е една много интересна тема. На всеки две години се провежда това и то до 2009 година ще приключи фазата. Това означава транспониране и изпълнение. Става въпрос да се покаже начинът по който функционира вътрешния пазар. Има 1% дефицита при прилагането в държавите членки. Това показва индексът на вътрешния пазар. Има различия при транспонирането. 6% от директивите все още не са транспонирани и не функционират в целия Европейски съюз. Това трябва да се промени и те трябва да бъдат транспонирани. Това е целта на този индекс. Не само да предоставя прозрачна информация за функционирането на вътрешния пазар, а също и да се грижи за транспонирането на директивите в отделните европейски държави членки. това е едно предизвикателство, пред което сме изправени. Има неща, които трябва да се свършат и това са едни шансове, от които трябва да се възползваме. Точно тези, които не са транспонирали директивите, ам, има много шансове за тях за развитие, защото те стоят на дъното на таблицата на този индекс. Това е един много добър инструмент да се упражни натиск върху държавите членки и техните правителства. Този натиск е ползотворен и добър, за да се даде стимул на тези държави членки и а, да се даде възможност за подобряване на вътрешния пазар. И така ем, искам да предложа някои малки промен, промени е, за бъдещето развитие на индекса на вътрешния пазар. На първо място, е, комисията би трябвало да предоставя повече информация за транспониране на директивите, а както и да получава такава информация. Ето това е, което получих от комисията и това беше много ясно изложено от страна на комисията. В този прозрачен а, документ може все пак а, да, да се включи още повече информация. Важно е да имаме една а, ясна и прегледна интернет страница, където да са включени всички елементи на а, съответните а, източници на информация. Е, разбира се, трябва да има на интернет е, страница, а не точно книжен вариант на тази информация. Е, проект за подпомагане на развитието на вътрешния пазар, за предлагане на помощ. Такава интернет страница ще е полезна, където всички служби ще бъдат представени там в помощ на гражданите, на държавите членки и те ще предоставят възможност за транспониране на директивите в съответните държави членки. И така има различни индекси. Единият а, се публикува на всеки две години. Това е, е, индексът на вътрешния пазар и веднъж на а, година индексът на вътрешния пазар. Ако а, тези индекси а, се хармонизират един с друг, то тогава можем да работим съвместно. Например, Solvit може да бъде включен също така, за да а, можем едновременно да водим дискусия. Това може да се провежда веднъж а, годишно и комисията може също така веднъж в а, годината а, да свиква заседание, и а, можем а, този тип заседания да ги определяме като форуми за вътрешния пазар. Могат да бъдат излагани проблеми, могат да бъдат обменяни мнения, може да бъдат поемани съответните задължения, могат да бъдат показват показвани ам, задачите, които трябва да бъдат а, свършени от а, държавите членки, а също и така какви са взаимоотношенията между Европейския съюз, САЩ и така нататък, други заинтересовани, заинтересовани страни. По този начин може да се засили интереса към това какво се случва в държавите членки можем а, да ам, осъществим а, контакти, а, да изберем по правилните подходи и така вътрешния пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз, да не кажа най-голямото постижение. Ето защо ние трябва да се погрижим за това тези директиви да бъдат транспонирани. И една институ... институция като нашата трябва да следи за това. Държавите членки също трябва да следят за транспонирането, но и ние като депутати трябва да се ангажираме с това и да покажем ясно, че а, се грижим за интересите на нашите граждани. Аз съм нова тук и искам да кажа, че работих по този доклад а, съвместно с други колеги. Това беше много интересно за мен. Работа беше много конструктивна. Дискусиите също, особено с докладчиците в Сянка. А също и работата ми с комисията беше много интересна. А, работих съвместно с секретарята на нашата а, комисия, с политическите консултанти и така нататък. Не мога да изброя всички, но наистина а, искам да настоя за това, че е необходимо да работим съвместно, така че а, на вътрешния пазар да бъде използван по-добре и да допринесе да за развитие на вътрешния пазар. Благодаря ви. Благодаря много, госпожо Тун. Действително, вие споменахте много важни, интересни въпроси, които искаме да разгледаме в повече подребности. Някой от вас вече знае, че професор Монти е назначен от председателя на комисията за, спе... за, да, повед... за да ръководи специално проучване по отношение на повторното пускане в действие на вътрешния пазар. Е, някои от вас се изпомнят, е, че професор Монти беше много активен като комисар и работеше отлично с нас. Затова графика на този доклад е, е пряко идва в много добър момент, тъй като съвпадат добре с това проучване. Сега предстои да дам думата на следните оратори. Госпожа Гепхарт, господин Лун, господин Шваб. Искри някой друг да се изкаже? Госпожо Гепхарт, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че още не сказа, че Марио Монти е поел а, тази задача. Ние също говорихме в рамката на един инициативен доклад а, да му сътрудничим не само по отношение на този доклад за индекса за вътрешния пазар, а и по отношение на този въпрос, защото това е една много важна тема. Аз не съм докладчик в Сянка, но моят господин Нимангок е възпрепятстван поради стачката на ЖП служителите. Ето защо аз ще я представлявам. Тя ми даде нейната реч на френски и аз просто ще прочета това е най-удачният начин. и така продължавам на френски за преводачите. Господин Ван Гог е нашият докладчет в Сянка и искам да ви помоля да ме извините моли да го извините, тъй като той трябваше да отложи своето пътуване поради стачката на служителите на Талис. Той иска да благодари на госпожа Тун а, за а, отличния доклад а, и за отличната съвместна работа. Както докладчета беше каза, можем да приветстваме, че за трети път дефицитът при транспонирането в Европейския съюз е под 1%. Това е прагът, който бяха определили правителствените и държавни глави през 2007. В, 2000, в новите държави членки процентът на директивите, които не са транспонирани, е прекалено висок. Някои държави членки не са ам, една директива, въпреки че срокът беше две години. Не. Ако пък ам, тук приспаднем и, и директивите, които са транспонирани неудачно, тогава процентът ще падне на 0,8. 0,8% дефицит, 13 нетранспонирани директиви и така договорът е изпълнен. Франция е транспонирана, е транспонирала 23 директиви по неправилен начин и така се нарежа на трето място сред лошите ученици. Защото директивите трябва да бъдат транспонирани правилно, а не неправилно, защото когато се трансмират неправилно, това също има последствия върху вътрешния пазар. И така, нетранспонирането или неправилното транспониране на европейски текстове може в някои случаи да доведе до ам, неприятни последствия в държавите членки. Разбира се, е, важно е да има е, прозрачност и яснота при, яснота при транспонирането на тези законодателни текстове. Е, индексът на вътрешния пазар показва много голям набор от информация, но не показва причините за нетранспонирането или неправилно транспониране на директивите. Господин Ванкок смята, че трябва да се дадат а, количествени данни и цифри, за да а, станат ясни а, трудностите, които се появяват при транспонирането на тези директиви. Индексът трябва да е един инструмент, който да спомогне за отстраняване на трудностите при транспонирането на директивите. Трябва да се спазват по-стрикно сроковете и да се имат предвид сложността на съдържанието на тези директиви. Комисията трябва да подкрепя държавите членки по време на а, целият период на транспониране и да се опитат да отстранят всички трудности още преди сечене на срока на транспонирането. Ам... За господин Ван Гог също е а, важно да се окаже съдействие и на а, обществените органи, които са включени в а, транспонирането на директиви. Има проблеми между индексът за вътрешни пазари и индекса на пазарите на дребно. В параграф 6 в, в тази тема той е посочил този проблем. И сега продължавам на немски. Аз смятам, че а, той а, споделя това, което а, вече каза и докладчицата и това е важно в а, тази връзка да има по-добро хармонизиране на отделните инструменти инструментите, които имаме в Европейския съюз, а, да допринесат за по-нататъчно развитие на този индекс. Аз смятам, че това е един много положителен и добър подход, а, с който разполагате. Индексът беше развит с цел разрешаването на определени проблеми, за намиране на решение на тези проблеми и транспонирането на директивите ще се подобри. То беше подобрено и беше постигната тази цел, но трябва да направим е, още една стъпка напред, да доразвием този индекс и това, а, което прави Европейската комисия, наистина е а, много положително. Е, Благодаря много, Ивлин. Моля, Благодарете на господин Ван, Нок, Ван Гог за неговия добър анализ и му... го поканете отново тук, когато Талис работи от... отново. Важно е да се разгледат качествените аспекти. Тук говорим, например, за съвместното признаване на квалификациите. Много държави се Боря с тази директива и с нейното транспониране, което показва, че има проблеми в оригиналния текст. Така че, може би е добре е, да а, имаме това предвид за бъдеще. Господин Люкегард има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на госпожа Тун за отлично свършената работа, за добрия доклад. Много добре работихме с вас и е, действително вие се погрижихте всички да участваме. Мисля, че този доклад може да получи пълната ни подкрепа. Разбира се, и аз е, имам няколко изменения и за да съм съвсем точен, ще продължа на датски, така че моля, сложете си слушалките. Лино, това е много важен доклад, съвсем актуален, защото точно сега, във времената на криза, е необходимо да работи вътрешния пазар в Европейския съюз. Действително, все повече се увеличава вътрешната търговия, но е много важно и законодателството да се прилага правилно и навременно. Много вече е направено. Доста сме подобрили нещата, както споменава и докладчикът, но все пак има 9 страни, които са над прага от 1%, така че има възможност да се подобряват нещата. Има три елемента, които искам, на които искам да ви обърна внимание. Първо, необходим ни е този въпрос е, да стане по-видим, е, да, се, да стане ясно кой не си свършил работата, да се посочат най-лошите ученици в класа с пръст и да се засрамят. Също така, може би е добре да използваме един е по-съкратен вариант на индекса на вътрешния пазар, е, който да е по-ясен за е, четене, а не сухата статистика, с която разполагаме в момента. Може би е добре да има коментари. И също така, може би е добре да създадем някакъв вид събитие, мероприятие, свързано с публикуването на индекса на вътрешния пазар, така че обществеността да е по-добре информирана. Също така, тук говорим и за засилване на компетенциите на националните административни органи. държавните служители на национално ниво трябва да имат по-добри правомощи и възможности да прилагат те, и тези транспонирани текстове. Предложение госпожа Тун предложи да има вътрешен форум за вътрешния пазар и може би действително това е добър начин да се провежда дискусия по този въпрос. Това е добре да се случва и на ниво министерство и на официално ниво. Също така, може би е добре е, да има някакъв вид групиране на държавите, които се сблъскват с едни и същи проблеми така че да може а, да си съдействат, а не да говорим за множество страни, всяка от които се сблъсква с различни проблеми. Така че групирането на държавите може да е полезно, така че те ще могат да си обменят информация за техническите елементи на законодателството, и така ще може и по-добре да се прилага правото в областта на защитата на потребителите. След това, приложението. Необходимо е по-добро финансиране на мрежата СОВИ. Наскоро представители на комисията бяха на посещение в Стокхолм, за да разгледат резултатите от работата на системата СОВИ. и се оказа, че в е, Стокхолм е, нещата работят отлично, докато е, при нас в Дания, например, никой дори не знае къде се намира службата на Совет, къде е офис. Така че необходимо е финансиране, необходимо е също така да се информират участниците на пазара, че има такава служба. Споменахме възможностите за използване на интернет. Действително трябва да се използват всички възможни вари... Е, варианти за информиране на хората. Също така много важно е къде са разположени офисите на Солвит. В Дания офисът е на долния етаж на едно министерство, някъде в дъното и никой не знае, че този офис съществува. Нека да разположим тези офиси някъде, където хората ги виждат. Може би е добре да си сътрудничим по този въпрос с промишлените камери в различните страни. И аз съм сигурен, че представителите на промишлеността в Дания ще проявят интерес. И накрая, що се отнася до квалификациите, може би е добре да въведем нов индикатор, който може да разграничава между пълна хармонизация и минимална хармонизация – за да можем действително да установим къде са реалните проблеми и да разберем защо хората не могат да се справят. Имаме примери е, за некоректно приложение, но може би е добре да разберем повече на какво се дължи това некоректно приложение. Дали някой не си върши работата или просто има много сериозни затруднения. Така че е добре да получаваме повече информация. Затова може да е добре да има отделен индикатор. И, на... и продължавам да очаквам добро сътрудничество с докладчика и другите докладчици в Сянка. Госпожа Руле и господин Шваб и Барни колега ще се изкажат. Госпожа Руле. Благодаря, господин председател. Искам да покрепя госпожа Тун. Аз смятам, че докладът е много а, всеобхватен. Е, е също предложението за провеждане на такъв форум, в който да бъдат включени всички заинтересовани страни. Сметам, че коментарите на колегата, който говори преди мен относно Салвит, също ще са много полезни. Искам да посоча още нещо. Това го спомена и нашият председател. Когато говорим за транспонирането, трябва да говорим за законодателството. И законодателството се оповава на различно качество. Ам, и причината за лошо транспониране е също и лошото законодателство. Преди да имаме оценка на въздействието, трябва да има обикновена практика да се изготвят доклади относно транспонирането, за да се види от наша страна какви са грешките, които са допуснати и как може да се усъвършенства нашата дейност. Когато по принцип се обобщават всички директиви и как се транспонират те, това е само една част от а, цялата мозайка. Трябва да се гледа по-диференцирано и да се видят кои директиви а, представляват проблем, защо а, е такъв проблема, в какво се изразява той и така. Това е което исках да кажа, че като цяло подкрепяме вашия доклад. Much, Jordan, and... Uh, благодаря много, госпожа Руле. Благодаря ви за подкрепата. Действително е важно да се работи по качеството на приложението. Господин Фикле, благодаря много, господин председател. Благодаря за това, че организирахте среща на комисията с професор Монти, като се има негов, предвид неговия опит и настоящата му позиция, мисля, че това ще бъде много интересна размяна на мнение. Искам да благодаря на госпожато за нейното открито отношение, за доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка. Действително, начинът по който работи тя беше отличен. Всички наши коментари бяха взети предвид и то коректно, така както ги бяхме представили на срещите. И съм съгласен а, с вас, че дебата по настоящия индекс на вътрешния пазар е, е особено важен, защото се намираме в ситуация на криза. И точно заради това вътрешния пазар е, по-важен от винаги, от, от досега. И смятам, че е добре това, че съществува индекс на вътрешния пазар, че се публикува той, че се оценява общия дефицит на транспонирането и че се иска той да е по-малко от 1%. Като цяло тази а, цел е постигната, но има 9 държави членки, които не са постигнали тази цел. За съжаление, моята страна, Полша, е една от тези държави. Също така е добре да се има предвид, че има голяма фрагмен... а, голямо фрагментиране. Става дума за фрагментиране от 6%. Така че а, и по това трябва да се работи. Отлично беше идеята на докладчика да се работи по а, публи... едновременното публикуване на индекса за вътрешния пазар и индекса на а, потребителския пазар. Подкрепяме също така и идеята за форум за вътрешния пазар, където да се обменя информация. Страните, които се сблъскват с проблеми на приложението, трябва да бъдат обект на повече натиск, за да е, приложа директивите правилно. Също така трябва да се прилага натиски върху комисията, за да е, работи по-сериозно по установяването на, е, на, на грешките при приложението в някои държави членки. Е, е, когато поискаме такава информация, ни бе казано, че е, тя е на лице само в е, документи за вътрешно ползване, но според нас тя трябва да е, е на разположение и на гражданите. Така че нека да има по-подробна информация на уебсайтите, Това е важно. Също така, друг е, отличен е, механизъм, който може да се използва тук е Solvit. Затова подкрепяме всички директиви, е, всички инициативи, които имат за цел да дават по-добри ресурси на Солвит и по-добра организация на неговата работа. Защото на много места в държавите членки е, е, хората не знаят къде са офисите на Солвит. И така тук имаме не само финансов проблем, но и проблем на организацията. Отново искам да поздравя докладчика и да й благодаря за отлично съвършената работа. Благодаря много, господин Билан. Давам думата на господин Шваб и след това господин Барни. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. След всичко това, което каза, беше казано, искам да благодаря на докладчицата за отлично свършената работа. И както се вижда, че а, новите държави членки могат да внесат и нови динамични идеи, които да допренесат за развитие на индекса. Благодаря и за подкрепата при изготвянето на а, доклада, тъй като той трябваше да обхване цялата сложност на индекса на вътрешния пазар и беше много важно участие на държавите членки за едно ефективно транспониране на директивите. Тази сложност е а, трябва да се обхване в а, нейната цялост – Госпожа Тун предложи провеждане такъв форум, свързан с транспонирането на директивите във вътрешния пазар. Това е едно много интересно предложение. процедурата по, свързана с нарушаване на договора и е включена в индекса на вътрешния пазар е само един елемент, който показва какви ще са ползите за потребителите, за държавите членки, за промишлеността от а, този индекс. А, за потребителите и за предприятията а, е важно да се постигне една а, висока степен на функциониране на а, този индекс. Важни е внасенето на нови идеи, на нови възможности и ние от НП подкрепяме този доклад. Mr. Barnier. господин Вание. Благодаря. Във връзка с това, което каза господин Шваб, мисля, че докладът е много важен от политическа гледна точка. Искам да благодаря на докладчика за свършената от нея работа и за предложението й по линия на индекса на потребители, индекса на вътрешния пазар – Даваме си сметка, че в национален план наистина понякога има проблеми. Това е свързано с това, което каза господин Ван Кок преди мен. Държавите трябва да предприемат мерки да подобрят процента на транспониране. В моята държава този процент бе доста лош понякога, защото в началото на парламентарният мандат пристигаха цели пакети от законодателни актове. Ако искаме да осигурим добро транспониране, трябва да имаме добро сътрудничество между Европейската комисия и националните парламенти. С доклада на госпожа Тун, мисля, че ще можем да разгледаме всички възможности, които ни се дават сега от Лисабонския договор – То ще се скъси разстоянието между Европейският парламент и националните парламенти. Ще могат по-често да се провеждат заседания в такъв състав, може би не всяка седмица, но все пак по-често. Смятам, че ако Европейският парламент предприеме инициативи, това ще е наистина от полза сходни проблеми при транспонирането в 20 държави членки изискват анализ на причините за това. Мисля, че с този въпрос трябва да се занимава нашата комисия специализираните органи от националните парламенти. Подобните въпроси могат да послужат за основа на работата ни между нашата комисия и комисиите от съответните национални парламенти. Въпросът не опира само до анализа, а и до погледа и разбирането на европейските въпроси. Това е една доста интересна тематика. Мисля, че подобни въпроси искане изискват по-редовни заседания съвместни между парламента и националните парламенти. Няколко думи от мен, преди да дам думата на комисията. Проектът за подпомагане на единния пазар. По този въпрос ще сформираме група в решение, което бе взето от координаторите вчера. Господин Гепард участваше по този въпрос при предишният мандат. Ние се опитахме да лансираме този проект като съвместен проект с е, комисията. Предполагам, че в резултат от този доклад с новата комисия, с новият комисар, ще се опитаме съвместно да популяризираме форума за единния пазар в този парламент. Мисля, че всички ще проявят интерес към това. Що се отнася до транспонирането и вътрешният пазар – Искам да ви кажа, че има два въпроса, свързани с транспонирането на директивата за взаимното признаване на професионалните квалификации и директивата за транспонирането на услугите и транспонирането на директивата за услугите. Този въпрос ще се разгледа през ноември на пленарно. Надявам се, че ще имаме добро присъствие от нашата комисия на пленарното и ще искате да вземете думата по въпроса. А сега давам думата на комисията за изказване, след това на докладчика за заключителни слова. Казвам се Хенрих Малк. Госпожа Рего е моя колежка от комисията. Аз съм началник на отдела вътрешен пазар и правни въпроси. Някои принципни забележки. Дискусията наистина бе доста интересна. Споделям до голяма степен казаното. Проведохме много добри разговори с госпожа Тун по този доклад. Споделяме нейните идеи за новите моменти, които можем да въведем в индекса, включително и годишният форум. Готови сме да работим с парламента по създаването на този нов форум на годишна база. Съгласен съм с това, което бе казано за количествения и качественият е, аспект на вътрешния пазар и на транспонирането на европейското законодателство. На практика трябва да се съсредоточим върху превенцията и ранното предотвратяване на проблеми. По-хубаво е мерки да се приемат още на първоначалните етапи, а не да се стига до наказателна процедура срещу държавите членки – има три елемента. Първото – е своевременното прилагане на законодателството, второ – правилното прилагане и трето – добро прилагане по места. Що се отнася до своевременното транспониране, вече постигнахме доста напредък. Основен инструмент в това отношение е индекса на вътрешния пазар. Предизвикателствата срещаме по отношение на точното прилагане и доброто прилагане по места – в разговорите ни с бизнеса и гражданите става ясно, че именно тук проистичат повечето от проблемите. Причините в различните държави членки за тези проблеми се различават. Понякога те се дължат на протекционизъм, понякога на липса на разбиране на законодателния акт за държавата членка, също и качеството на акта, който е прият. Но така или иначе съществуват много причини, много сложно е положението. Поради тази причина искаме да ви обърнем внимание на една препоръка, прията от Комисията за сътрудничество между държавите членки. Нашето становище е, че само заедно, в партньорство с държавите членки, можем да изкореним основните проблеми, пред които са изправени гражданите и бизнеса по места – Препоръчваме внимателно да следите тази препоръка и начина по който тя ще се реализира в държавите членки, защото държавите членки трябва да прилагат по места законодателните актове. Това партньорство с държавите членки е част от усилията ни за превенция и с него, надявам се, ще постигнем добри резултати. Ако парламентът се включи в това начинание, би било много добре. Искам да приветствам и това, което бе казано за Солвит. Както знаете, това е много добър механизъм за решаването на проблеми. Имаме около 1000 случаи днес годишно. Като се има предвид, че Солвит е въведен преди 7 години, бройката е доста внушителна. Както бе казано, до голяма степен Солвит е жертва на собствения си успех – Днес случаите са толкова много, които трябва да се разгледат, че просто наистина няма необходимото ресурсно обезпечаване. В някои държави членки наистина трябва да се подсилят центровете на Соловет, както с човешки ресурси, така и с финансове. Трябва да се и популяризират тези центрове. Това е така. Много хубаво, е, ако парламентът ни помогне с обезпечаването и подпомагането на центровете на Соловец. Благодаря. Извинявам се, че не ви представих по име. Благодаря ви за изказването и за участието ви в нашата дискусия. Давам думата за заключително изказване на докладчика. Първо искам да благодаря за всички изказвания. Те бяха доста конструктивни. Лично за мен много полезен е опитът ми в тази комисия и работата ми с всички докладчици в сянка. С нетърпение очаквам да видя какво ще е бъдещето ни. Среща с професор Манте. Очаквам и по-тясно сътрудничество с Генерална дирекция пазари от комисията. Сигурна съм, че от следващия индекс ще се проличи дали продължава тази добра тенденция на вътрешния пазар. Благодаря. Сега графика по вашето предложение. Крайният срок за изменение според мен е 12 часа вторник идната седмица, така ли е? Добре, така е. Ще разгледаме измененията. Доклада ще се гласува на 1 декември. Това е по сегашният график. Датата обаче може да се смени заради изслушванията на комисарите, мисля, че така че ще има достатъчно време за доклад на господин Монте. Колегите не трябва да забравят вторник, 11 ноември, 12 часа, крайен срок за представянето на изменения. Малко изоставаме от дневния ред, но ми се искаше наистина да проведем една задълбочена дискусия. А сега, втори обмен на опит с докладчика Руле. Мисля, че при тази дискусия ще се обърне внимание на процедурата и плановете, които имаме за този много важен доклад. Докладчиците са в сянка са тук. Господин Енгел, нека да проверя все пак. Господин Енгел, да, виждам ви от НП. Госпожа Гепхард представлява другия докладчик в сянка. Господин Кройцман, аз съм докладчик в сянка от името на моята група. С ваше позволение, аз искам да направя едно кратко изказване и господин Сървини, мисля, че не е тук. Ако има и други желаящи за думата, моля да кажа това. Ще дам думата на госпожа Рулер. Искам да приветствам господин Вигнер, началник отдел, генерална дирекция пазари. Госпожа Рулер. Благодаря. Аз се радвам, че всички докладчици Сянка са тук, защото до сега само съм се срещала с тях по-отделно, но сега вече можем а, а, да седнем заедно и да планираме изслушването през януари по тази тема и целта е през април или май а, доклада да бъде в, внесен в пленарна зала. Договорът а, от Лисабон ще бъде подписан и той ще окаже голямо влияние върху обществените поръчки, както и правото на самоуправление на общините. Трудно е малко ам, въпросът с превода, извършването на превод на текстата в а, всички езици. Аз смятам, че а, комисията потвърди, че държавите членки трябва да бъдат обвързани по-добре както да бъдат а, включени представители на общините при а, законодателните, в законодателните дейности. Важно е законодателството, не законодателството, ами решенията на Европейския съд, а, които през 2007 разясниха някои области. Например, в доклада Кафи или Вайлър, се уточнява, че в определени сектори има все още неясноти, но те вече са отстранени. Например, ам, с а, завода в, в случай с завода в Хамбург или в а, случаят с Трабан, че а, трябва да има повече ам, гъвкавост при упражняване на критериите за контрол. Трябва да се даде повече гъвкавост на а, общините. А, целта е а, едно съвместно упражняване а, на осигуряване на подкрепа. госпожа Валер и от страна на Европейския съд, съюз, на Европейския съд беше подчертано, че няма нужда от второ обявяване на обществена поръчка, когато случаят е, е разяснен. Относно контакт концесиите трябва да обсъдим още веднъж е, решенията с Ойровасър и още едно предприятие по този случай Европейския съд обсъди още един критерий, свързан с поемането на риск. Смятам, че въпросът с концесиите е ясен, че той не трябва да бъде включен в директивите е, за обществените поръчки, но в е, правилата свързани с вътрешния пазар. Нещо, което също е важно. Е, за мен имам списък за тези, които се интересуват от законодателните актове и които а, са съставени в последните а, месеци в социалните критерии беше подчертано, че съществува дефицит проекти. Включено е съобщение на комисията, но има и много инициативи в областта на зелените обществени поръчки. Аз съм на мнение, че общините трябва да направят крачка напред в борбата с климатичните промени, но те трябва да имат и правна сигурност многото съобщения и многото законодателни актове, където а, се използват а, като инструменти обществените а, поръчки, то тогава човек става с впечатлението, че има правен и законодателен дефицит. Може би комисията трябва да бъде призована да упражни по-добра координация в областта на обществените поръчки и аз съм на мнение, че ГД вътрешен пазар ще играе по-добра роля за по-добра правна сигурност при Проблем е, че една трета от а, разходите се дават за правни услуги при обявяването на обществени поръчки. Смятам, че е важно да изискваме повече яснота по въпроса. Друг проблем в областта на зелените обществени поръчки е, има много лостове инструменти на местно, национално, европейско ниво, на международно ниво и така нататък. Това, разбира се, води до фрагментиране на пазара, нещо, което ние не искаме. Ние искаме нововведения, искаме едно по- добро хармонизиране на тези критерии и тези лостове е важен въпрос е а, какъв е приносът на комисията за по-добро хармонизиране на тези а, инструменти и лостове на европейско ниво за а, изработване на по-добри критерии. Дали не трябва пък да се създадат бази данни, в рамките на които могат да се сравняват отделните лостове и да се стигне до по-добра правна сигурност. Това са неща, които трябва да обсъдим и неща за които трябва да се обърнем към комисията в рамките на обществените поръчки. Това са акцентите свързани с изслушването, свързани с доклада можем да направим и анализ на сегашно състояние на нещата в рамките на обществените поръчки. Финансовата криза показа, че а, с обществените поръчки могат да се дадат едни добри стимули за развитие на економиката, но разбира се, трябва да има опростени процедури, правна сигурност, правна яснота и в тази насока трябва да се работи повече. Okay. Well, thank you very much indeed, Mrs. Rulle, for a very... Благодаря много, госпожа Руле, за тази пълн, този пълен преглед на ситуацията. Давам думата на господин Енгел от е НП. Благодаря, господин председател. Много се радвам и аз, че можем да обсъдим тази въпрос заедно с докладчика. за да работим по-добре. Госпожа Роле спомена няколко въпроса, които ще бъдат включени в нейния проект доклад. И мисля, че има няколко важни точки, които трябва да разгледаме внимателно. Можем да говорим с е, властите, можем да говорим с економическите оператори, които участват в е, обществените поръчки. Но при всички положения знаем, че обществените поръчки са една от проблемните области в момента. Не става дума за създаване на ново законодателство за разясняване на съществуващото законодателство и за това да се погрижим то да се прилага правилно. Има проблеми в няколко различни области. Госпожа Рюле спомена мекото право, т.е. насоките, съветите, препоръките, и други елементи, които не са пряко свързани с строгите правила, които се е, изискват е, изисква да се прилагат, но са, по, са по-скоро въпрос на добра практика. Но тези неща са важни, защото а, иначе се оказваме в ситуация, а, в която никой не разбира концепциите, с които работим. Казва се, че тези практики е, вече са добре вкоренени, че терминологията на места вече е съвсем ясна. Ето, например, що се отнася до зелените е, обществени поръчки, екологично съобразните държавни поръчки, държавните власти използват една терминология, без да са съвсем наясно какво точно означава тя. И много хора също не са наясно какво е, искат да кажат е, властите. А, е, може би. Тук не всичко е както бяхме предвидели предварително и трябва да обърнем най-голямо внимание на правната сигурност. Има много нови елементи, нови аспекти, които трябва да се разгледат във връзка с развитието на економиката, трябва да се имат предвид и малките и средни предприятия, трябва да изслушвам представителите. Аз съм разговаря с представители на малките и средни предприятия и не мисля, че те са против засилването на екологичните изисквания. Но най-важното е да се включват в консултациите и правилата да са ясни и да са валидни за всички. Това е първия формален раз... обмен на мнения. Процедурата вече е, върви и очаквам с нетърпение да е, раз... разискваме тези въпроси и в по-съкратен е, формат с докладчика. Благодаря много благодаря, господин председател. Още веднъж искам да извиня моя колега за това, че не може да е тук. Поради стачката на служителите на Талис, но тя разбира се не обвинява, не ги обвинява за това, че те имат право да стъчкуват. госпожо Люри, искам да ви благодаря за подходът, който сте избрала. Смятам, че а, вие изборихте много а, важни теми, теми, които ще бъдат включени в изслушването и моята политическа партия ще ви окаже съдействие. А, много е важен подходът за това, че е в рамки, че трябва да се движим в рамките на Лисабонския договор и постиженията които са постигнати, трябва да се възползваме от тях. Мога да съглася с вас за предложението за самоуправление на общините, както и протоколът свързан с оказване на съдействие. Те играят много важна роля и това че ние имаме нови инструменти, нови средства се занимаваме с а, тези въпроси. Мога да ви поздравя за това, че ги, а, тези теми ги поставяте на най-високо в а, дневния ред. Аз смятам много важно за много важно това, което казахте, свързано с правната сигурност, за мекото право, за различните принципи на свързани с подходите в рамките на Европейския съюз. Един важен аспект е въвеждането на ред както и а, по отношение на решенията на, а, Европейския, съ... на Европейския съд. Ам... Нека да прочета сега а, какво е написала моята колега. На френски, разбира се, ще го прочета. Аз се радвам, че мога да работя с госпожа Рюлер по този доклад. Аз знам, че въпросът с социалните критерии е застъпен в този доклад в рамките, свързан с обществените поръчки. Това е много важно. Аз бих искала а, да бъдат включени други аспекти в а, този доклад и госпожа Рюле и а, колегите ще се занимаят с а, тези проблеми. Смятам, че е много важно да се отгов... откликне а, на отделните потребности на отделните държави членки. Европейското законодателство не трябва а, да се намесва повече от необходимото, що се отнася до местните особености. Както е, и вчера говорихме, необходими са специални правила за начините на плащане, тъй като, за съжаление, ам, обществените, публичните органи забавят плащанията, което има негативно влияние върху малките и средни предприятия. Също трябва да се вземе предвид, че такива модалности и а, особености не трябва да доведат а, до изкривяване на пазара и на конкуренцията. Ос трябва да се отдаде е, значение и на ам, социалните служби. Тук не става само за правила, свързани с пазара и конкурентоспособността. Ам, количествените аспекти са важни и измерими, но а, трябва а, да се положат усилия за намиране на определени мащаби. Това са нещата, които исках да спомена. Благодаря много, госпожо Гебхард. Благодаря много и на колегата а, господин Кройцман от групата АЛДЕ. Има думата. Господин председател, благодаря ви. Приветстваме работата на колегата Рюлер и за това, че тя се занимава с тази тема. Разбира. областта на обществените поръчки е обект на постоянни промени, а, също и от посредством и решенията на Европейския съд. а, обществените поръчки трябва да доведат до това, че да има изгодни, а, изгодно ценообразуване за общините. Госпожа Люре каза, че трябва да помислим а, за по-добро използване на електронно обявяване и отдаване на обществените поръчки. Разбира се, в различните общини състоянието е а, различно. По този въпрос да, има и а, общински администрации, които а, работят много добре, що се отнася до електронните обществени поръчки, но в някои общини електронното управление все още не се използва. Разбира се, имаше и а, проблеми а, при електронните обществени поръчки, тъй като разходите са различни. Има разходи, които трябва да поемат а, общините, тъй като административните разходи са прекалено високи, то тогава предприятията ще се а, опитат да го калкулират в а, а, цените. Всичко, което предложи господин госпожа е, Люлер, е много важно и може би по време на е, дискусията ще можем да, е, да уточним един или друг аспект. Благодаря ви. И вие или искахте да ви включим в списъка за изказване? Добре. Благодаря. А сега а, позволете ми да се изкажа в качеството си на докладчик в сянка по това предложение, защото работата по обществените поръчки е работа, в която съм изключително ангажиран и смятам, че тя е една от много важните дейности на нашата комисия. Много се радвам, че госпожа Рюле е докладчик, защото тя работи отлично и се надявам, че тя ще даде много добър тон, ще определи много ясно правилата и обхвата на работата. Няколко коментара по темите, които особено много ме вълнуват. Първо, споменахте доклади на колеги, включително доклада на госпожа Вайлер, но никой не спомена доклада Харбър е, за за обществени поръчки, е, които да стимулират иновациите. Така че Нека да ви припомня и за него. Не трябва да го забравяме. А също така, когато става дума за нови е, работни места и иновации, е, това е важен терен, който също не е достатъчно изследван. Е, искам също така да коментирам казването от господин Кройцман и други колеги за ангажирането на малките и средни предприятия в, държавните, в обществените поръчки. Това е проблем в много държави членки, и който трябва да се разгледа. Като цяло достъпът е доста труден в много страни, особено в моята поради сложните бюрократични процедури. Едновременно с това искаме да насречим развитието на малките и средни предприятия, така че благодаря ви за тези коментари. Има още една тема, която ще спомена тук, нещо, което не съм сигурен, че сте споменали. По-конкретно при е, транспонирането на директивата за правните средства за защита. Така, е, можем да дадем е, на всички фирми усещането, че действително са защитени, че има какво да направят, ако процедурите по обществените поръчки не са спазени. И накрая, е, наскоро посетих Швеция, много интересно посещение. Там се срещнахме с органа на Швеция за конкуренцията който отговаря и за държавните поръчки е, в Швеция, защото а, е, там се разглеждат обществените поръчки като е, една от най един от най-важните елементи на поддържането на конкуренцията. Затова е добре да се следва този пример. Може би е добре да не сме прекалено амбициозни, но все пак да е, разглеждаме това като рамка за нашата бъдеща работа. Е, ще има изслушване и то е, обществено достъпно изслушване, нещо, което е много важно. Ще ви информирам за графика. И така, това е края на моето изказване като докладчик в сянка по този въпрос. А сега ще дам думата на господин Шваб и след това на госпожа Вайлер. Така че, господин Шваб, имате думата сега и след това госпожа Швай... Вайлер. А, благодаря. Искам да се присъединя към това, което беше казано до сега. Да благодаря на госпожа Рюлер за а, този прегледен и всеобхватен доклад. Всъщност, Разбира се, с Лисабонския договор ще имаме нововведение на общинско ниво и в детал трябва да разработим тези аспекти. Искам да се концентрирам върху някои неща. Както казах, много от това, което след кажа, беше споменато. Искам да се позова на решенията на Европейския съд а, относно решението по случая Хамберг. Е, трябва да се поощри начинът по който а, общините могат да предвидят а, своята организаторска а, работа, за да не бъдат изненадани от неочаквани събития. Трябва да видим а, как ще бъде а, с какво ще допринесе това решение за вътрешния пазар? Друг въпрос, който беше споменат, въпросът по какъв начин общините могат да се адаптират към условията на европейско ниво. Тези условия не са съвсем прости, но 30% разходи за правни консултации означава, че а, в а, този случай а, не е имало, не е имало необходимият управленски опит на място и затова разходите са били толкова високи. а, такива допълнителни разходи а, не трябва непременно да са необходими в бъдеще. Това трябва да бъде регулирано на европейско ниво. Въпросът е с условията за отдаване на обществени а, поръчки относно социалните цели на обществените поръчки. Госпожа Рулер го спомена. Бяха изразени много критики и за това смятам, че ние трябва да обсъдим подробно кои условия са оправдани ам, и трябва да бъдат включени в обществените поръчки. Трябва да се съобразим а, с, миним, с разпоредбите за минимално заплащане в съответните държави членки. разбира се, е, изисквания, а, изискванията за спазването на нормите за минимално а, заплащане отговаря на а, изискванията на вътрешния а, пазар. Аз а, смятам, че и се надявам, че докладът ще може да бъде приключен в началото на следващата година. Благодаря ви. Госпожа Вайлер. Госпожо Рюлер, може да си представите, че аз подкрепям вашия доклад, както и моята политическа партия. Още в началото получихте зелена светлина от нас да продължите с работата си. Искам да направя някои допълнения. Първото се отнася и до казаното от господин Шваб. Не смятам, че автоматично а, а, директивите предизвикват а, големи административни разходи в а, държавите членки. Това може да бъде, но не е необходимо да е така. Имаме и затруднения и в Германия, в отделни общини. Общините за общините ще е добре да има на упростяване на процедурите. Не само в Германия, не само в Италия, но и във Франция се случва така, че се приемат решения от Европейския съд – Например, по отношение на изложението в Кьон, по други проекти, което довежда до брожения в общините. Ето защо не искам да, да предотвратим такива случаи. Ето защо националните парламенти, експертите в тези парламенти, които се занимават с обществените поръчки, да бъдат включени и ангажирани. Може да е не, не непременно от Германия, може да са от други държави, но там, където има проблеми с прилагането на законодателство, трябва да се окаже подкрепа. това а, Забравих името на колегата, Фото, а, който работи по доклада за правните а, инструменти. Това а, исках да го спомена, тъй като е много важен елемент за нашата дискусия. Госпожа Рюлер, говорите за критериите, за социалните, за екологичните, но ме ми интересува другите 10 критерии. Какво се случи с тях, които бяха включени в предишната директива? Разбира се, говорим за екологичните и социални аспекти, които са най-важни, но и другите също не трябва да бъдат изключвани. А, имаме и първите резултати а, относно а, диалог между отделните конкуренти. Ще Интересно да чуем нещо за новите проекти, свързани с диалога между отделните конкуренти, дали то ще функционира. Искаме ам, политиците да ангажират малко повече обществеността. На последно място, е, комисията обяви в е, е, медиите, че е направил подбор на обществените поръчки. Светлината на финансовата криза интересно е да се види какъв е резултатът. Дали той е позитивен или пък може да се използва като основа за до развиване на тези инструменти в бъдеще. Може би а, можем да обсъдим един или друг аспект. Uh, uh, uh, Благодаря, госпожо Вадлер. Благодаря за участието ви в работата по това досие. Доста хора проявяват интерес към това и ще ни е много приятно да работим заедно. Господин Виднер от комисията, ако обичате да бъдете кратък тъй които изоставяме програмата. По-късно ще има доста възможности за изказване. След това ще дам думата на госпожа Руле за кратко обобщение, защото знам, че господин Сартори вече иска да започне следващата точка. Благодаря, ще бъда кратък. В доклада се акцентира на два основни въпроса, свързани с обществените поръчки – така наречената кохерентност на отношенията между обществените поръчки и други политики, сферата на социалните въпроси, околната среда. Знаем, че се предприемат много инициативи в това отношение, не само от Генерална дирекция вътрешен пазар, а и от други. Ние от нашата дирекция искаме да издадем един документ с насоки с който да се обобщи цялата информация, да се каже, ето това са нещата, които трябва да се спазват. Идеята е да се дадат общи насоки на възложителите. Даваме се сметка, че всички тези документи наистина генерират объркване. Другият важен въпрос е практиката на съда, която се развива доста бързо. по-конкретно сътрудничеството с публичната власт. Ние анализираме практиката, опитваме се да я разтълкуваме и се надяваме се нашето тълкование да дадем повече яснота на възложителите. Това са основните въпроси в момента. Ние от комисията ще се сътрудничим с вас по изготвянето на този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Виден. Ние също очакваме да работим с вас по предложението. Госпожа Ролер за заключителни забележки. Съвсем накратко, първо искам да кажа на че трябва да видим как да се концентрираме върху най-същественото предвид а, многообразието на а, темите. О, искам нещо да а, спомена, че срокът за транспониране на директивата за инструменти за установяване още не е изтекал. Искам да се концентрирам върху нещата, които беше, бяха споменати от комисията, но ние съвсем скоро ще можем да се съберем с докладчиците в Сянка и да подготвим съвместно изслушването. Това ще го включа в моят проект доклад в, през януари и там ще могат да бъдат включени и измененията. To, благодаря ви. Само искам да потвърдя, че според плановете в момента изслушването ще е или на 25 или 26 януари. Тази информация за конкретните дати ще бъде сведена до знанието на колегите, възможно най-бързо, след като стане ясно. Сега продължаваме с едно много важно досие по което работи Комисията по околна среда. Предлагането на пазара и използването на биоциди. Искам да приветствам госпожа Клас, докладчик по досието от Комисията по околна среда. Искам да приветствам и нашият докладчик по становище, господин Сартори. Хубаво е да се види, че двете комисии се сътрудничат така добре. Основната точка в дневния ред за деня е следната. Да поискаме от комисията да представи в резюмиран вид оценката на въздействието на това предложение. Това, както знаят колегите, е вече обичайна практика в нашата комисия. Радвам се, че господин Сертори предложи да се спазва практиката по това досие. Ще приканя комисията да представи оценката на въздействието, след това ще дам думата на докладчите, след това ще има обща дискусия. Госпожа Шантол Бречи, ако не се лъжа, е началник отдел в Генерална дирекция по околна среда. Тя се занимава с това досе и ще представи оценката на въздействието. В материалите пред вас всички разполагате с резюме на оценката на въздействието, документ от 5 страници. Пълният текст, който е около 80 страници, може да бъде осигурен на членовете, които искат да го получат, но само на английски. Мисля, че докладчика е вече доста запознат с този документ и така ще дам думата на колегата от комисията. Благодаря, почти правилно произнесохте името ми за което ви благодаря. Искам да благодаря на докладчика Сартори за проявените интерес към разработването на становище по това важно предложение. Радвам се, че тук е госпожа Клас. Набързо ще представя целите на предложението, които са основен обект на оценката на въздействието. Първо, директивата съществува от 8 години вече, по същия въпрос. Тя се прилага частично правилно, но отчасти и практиката по прилагането е доста разочароваща. С тази директива се поставят цели свързани с околната среда и здравеопазването, които са добри цели. Някои опасни вещества бяха изтеглени от пазара. Вече знаем много добре какви видове биоциди съществуват на пазара в момента, за разлика от миналото. Даже в някои държави членки нямаше никаква нормативна уредба на биоцидите. Те просто се въвеждаха на пазара ей така, което е просто очудващо. С директивата за биоцидите, която също от 8 години, бяха постигнати някои положителни резултати. Също време се даваме сметка, че тя води до доста високи разходи и неефективност. Много високи разходи, казвам, защото много от е, дружествата на пазара и тези, които произвеждат окончателните биоциди, в повече случаи са малки и средни предприятия, така наречените формулатори, а тези, които произвеждат първоначалното активно вещество, в много случаи са по-големи дружества. Искахме да вземем преди тези високи разходи, да повишим ефективността на европейското законодателство с цел опазване на околната среда и здравеопазването, но също така и да помогнем на бизнеса да пуска на пазара безопасни продукти. Както казах, две са основните цели – намаляване на високите разходи по спазването на нормативните изисквания, които в момента са свързани най-вече с изискванията за данни, липсата на задължителни разпоредби за обмен на данните и въздействието върху малки и средния бизнес. Другата цел, която ще се постигне според мен по-бързо, е подобряването на здравеопазването и опазването на околната среда в сегашната директива има някои пропуски, които трябва да бъдат отстранени. Да ви дам един шокиращ пример, който бе отразен и в пресата преди година, ако не се лъжа. Става въпрос за следното. Когато имаме един продукт, който е третиран с биоцид, на европейският пазар може да се предлагат потребителски стоки само ако биоцида е одобрен. Но ако тези потребителски стоки са внесени на европейския пазар, в момента просто няма начин как да се извършва контрол върху тях. В доста случаи ми ще ставаше въпрос за дивани и обувки, внос. Те съдържаха или бяха третиране с антимодин, т.е. вещества, които са забранени на европейския пазар и причиняват е, изгаряния и травми на потребителите. Хиляди потребители от Франция и Великобритания трябваше да постъпят в болница заради тези вещества. Именно за това в новият проект сме си поставили за цел и обществено здравеопазване и опазване на околната среда. Що се отнася до намаляването на разходите? В е, оценка на взесието бяха разгледани различни варианти. Ясно се пролича, че във всички случаи така или иначе ще се стигне до намаляване на разходите – освен случая с третираните изделия, както казах, но там ще добавим допълнителни разпоредби, които ще изискват на потребителските стоки в етикета да се запише, че стоките са третирани с биоциди. Това е изискване за етикетирането, което не съществува в момента, но според нас е много важно с оглед опазването на е, общественото здравеопазване, особено за лицата, които имат алергии. Що се отнася до диваните и обувките, си давам сметка, че тук не става въпрос за алергични индивиди. Мисля, че който и да е потребител, ако седи на подобни дивани или носи такива обувки, ще бъде засегнат от третирания материал. Само в това отношение ще се повишат разходите, а при останалите варианти има по-голяма ефективност и намаляване на разходите. Ще ви дам няколко примера по-висока ефективност ще се реализира поради това, че се дава повече информация за процедурата за разрешаване на продукти, има повече срокове, които са ясно обяснени. Ще ви дам един пример от сегашната директива. В нея няма никакъв крайен срок, в който държавата членка следва да одобри окончателния продукт. Тоест, ако фирмата е предоставила цялата информация, извършила съответния анализ на риска, тя няма никаква представа кога ще бъде одобрен продукта й. Това не е пример за добра административна ефективност. Това не е добре и за бизнеса, защото просто няма как да си планира пазарната стратегия. Това не е добре даже и за изследователите, и тези, които се занимават с приложни изследвания. Ето това е един от примерите. Има и много други примери в които мога да навляза, ако искате. И така, системата има за цел по-висока ефективност. Става въпрос за е децентрализирана система за централизираната система за разрешаването на продукти. Значи, според една от системите, държавите членки могат да продължат да издават разрешителни, но с ясни срокове. Обаче има възможност за нискорисковите продукти да се предложи централизирана процедура, за която ще отговаря агенцията от Хелзинки. Тя вече се занимава с химически продукти, също работи по въпросите за ефективността и реализирането на економии от мащаби. С централизирането на разрешителният режим ще се ускори процедурата. Като първа степка предлагаме централизацията да се ограничи само до нискорисковите продукти. Така ще насърчим малкият бизнес да се стреми към новаторски продукти, които не са толкова рискови. Предлагаме тази система да се наложи и за всички продукти, които включват нови вещества, които ще бъдат е, предлагани на пазара в бъдеще. Другият много важен елемент е следния. Ние ще продължим да позволяваме на държавите членки да одобряват продукти на национално равнище. Заради това обаче ще подсиля механизма за взаимно признаване, за да може бизнеса да продължава да извлича ползи от вътрешният пазар. Тоест, ако една държава членка издаде разрешително на биоциден продукт, останалите държави членки трябва да го одобрят, освен ако нямат съответните аргументи против това. Разбира се, тук можем да прокараме една аналогия с е, законодателството за пестицидите. Там разпоредбите за зимно признаване не са толкова категорични, но мисля, че все пак при пестицидите и биоцидите има разлика. Що се отнася до биоцидите, ние се сблъскваме с един много разнороден пазар. Имаме продукти, да речем антифолианти, включително и дезинфектанти, родентициди, есенции. Тоест, пазара е по-скоро промишлен, отколкото сълскостопански. Да, в някои случаи говорим и за хербициди, които се използват в парковете и в градовете, но принципно говорим по-скоро за промишлени продукти. Именно тук е разликата с е, пестицидите. Ето защо сме предвидили този режим за взаимно признаване. Както се отчита и в оценка на въздействието, този режим ще доведе до намаляването на разходите. Има и някои други примери за намаляване на разходите, задължителното обменяне на данни за гръбначните животни. Това е много важен елемент. Подобрихме изискванията за данни. Държавите членки са длъжни, когато една фирма представи досие, да не се изискват данните във всички данни във всички случаи. В момента подхода в сегашната директива изобщо не дава резултати. Идеята бе за нискоръсковите вещества да се облегчи процедурата. Обаче трябва да кажа, че според този режим бяха одобрени само един или два продукта за 8 години. И така ние подобрихме системата, предлагаме и да се хармонизира структурата на таксите, които се предлагат в национален план. Таксите от агенцията по химикалите също трябва да се централизират с комитология следва да се одобри регламент за определението на таксите. В предложението сме предвидили какъв е принципът за таксите и намаляването на таксите за малки и средния бизнес. И на последно място, от директива се спряхме на регламент, тъй като няма да има преходен период. И по-важното е, че така ще се намали административното бреме. Още по-важен елемент е, че така ще се стигне до еднакво прилагане на крайните срокове. Бизнеса по този начин ще може да има достъп до един много разширен и ефикасен вътрешен пазар. Благодаря. Сега моля, заповядайте за въпроси. Благодаря. Хубаво, е, че ни представихте тази резюмирана информация по оценката на въздействието. Според мен с това резюме човек не добива представа колко много работа е свършена по отношение на оценката на въздействието. Като чета вашата оценка на въздействието, не ми става ясно на какъв вариант в крайна сметка сте се спрели. И така, може да ни кажете кои варианти сте избрали? На 48 страница от пълния текст има една много полезна графика, където се показва ясно какъв е анализът на разходите и на економиите. Може да дадете малко повече информация за разходите и економиите, които ще се реализират? Така ще ви помоля, когато представяте резюмирано оценката на въздействието, да се опитате да обхванете наистина а, важните моменти, за да добием добра представа за оценката на въздействието. Госпожа Сартори има първа думата като докладчик. Благодаря, господин председател. а, искам да спомена някои неща. На първо място искам да изразя моето задоволство, тъй като представител на комисията напомни, че а, сме получили един правен инструмент за решаване на този въпрос. В миналото стана ясно, че при такива разпоредби най-важни са правните инструменти, които трябва да бъдат прилагани в държавите членки. По този начин се решават редица проблеми. На второ място искам да напомня, както председателят Хаба за писмо 22 юни по време на председателския съвет. Имаше хипотеза, че трябва да има разпределяне на правомощията по отношение на този регламент. Някои глави трябваше да бъдат обсъждани допълнително. Но не е ясно какъв е изхода от преговорите с комисията. Госпожа Клас и аз можем наистина да потвърдим и да кажем, че е необходимо по-добро сътрудничество по този въпрос. Ние говорихме също, че много скоро ще обсъдим заедно въпроса с разпределянето на компетенциите. Става въпрос и за работата следващата седмица на докладчите в Сянка относно предложението. Тук системата се запазва на две нива. Това беше така и в директивата от 98 и като цяло Е, имаше някои спорни въпроси в тази директива. Ето защо смятам, че е необходимо някои от аспектите да бъдат обсъдени още веднъж. Също съм на мнение, че сегашната формулировка трябва да бъде променена. Това са а, точките, по които исках да изразя своето мнение и които имат нужда от по-нататъчно обсъждане критериите за изключване на определени активни съставки от член 5 смятам, че е необходима по-добра дефиниция за постигане на заложените цели. Може да се намерят по-добри възможности, за да се видят какви дерогации може да се предвидят, за да функционира по-добре вътрешния пазар, а от друга страна да се гарантира по-добра защита на общественото здраве. Става въпрос за процедурата за издаване на сертификати на общностно ниво. предложението включва централизирана процедура процедура за издаване на разрешителни. Теоретично трябва да се ам, даде възможност за изграждане на система за по-бързи процедури. Ем, трябва да има процедура за взаимно признаване на национално и общностно ниво, което е малко по-сложен въпрос. Ако разбирам съображенията на комисията по това предложение, са на мнение, че трябва да се предвиди възможност обхватът на приложение на общността процедура да бъдат а, отворени и, а, и за други категории. Това не е заложено така в а, текста. Също и сроковете бяха удължени прекалено, прекалено много. На следващо място въпросът с научно-изследователската дейност. С този регламент става ясно, че е необходимо да се стимулира научно-изследователската и развойна дейност от една страна и от друга страна имаме член 46 от предложението, който определя по какъв а, начин а, да се провеждат научните опити. Ние знаем, че това е една много щекотлива тема за всички сектори, които искаме да засегнем, но това е свързано и с крайните окончателните разходи по тази процедура. Трябва със сигурност да се направи опит за ограничаване на а, разходите, свързани с отделните тестове, опити и така нататък. Това, ако а, не се предприема такива опити, може да се появят а, рискове за човешкото а, здраве, за опазването на околната среда при използване на а, биоциди. На следващо място трябва да се обясни по-добре терминът рамкова формулация. трябва да има възможност за проследяване на биоцидите, които са използвани и трябва да има правила, към които да се придържат предприятията. А, а може да има и а, определена степен на а, толерантност към веществата, които се използват. Трябва да има норми, които да се предвидят и които не са включени в а, а, сегашното предложение. А, съвместното признаване, а, разбира се, от една страна е голямо предимство, от друга страна е в миналото имаше а, много а, затруднения. До а, сега няма нито една а, процедура по взаимно признаване. Ето защо трябва да има по-ясно формулирани правила. Има друга категория продукти, които се нуждаят от една уместна дефиниция. Това са е, това се определя в член 3, член, член 3, параграф 17. Трябва е, някои аспекти да бъдат е, разгледани по-задълбочено, за да имаме една по, по-ясно тълкуване на този член. Относно обхвата на приложение, трябва да кажа, че се стигна до едно преразглеждане, тъй като има редица продукти, редица третирани материали, които трябва да бъдат включени в регламента и особено в член 47 са заложени модалностите и начините на етикетиране на такива продукти. Аз съм съгласна, че трябва да има проследяемост при такива продукти и най-вече, когато те се въвеждат на пазара. Относно сравнителната оценка при подновяване на разрешителни, когато вече има опит при използването на определени продукти искам разяснение по този въпрос. Последно нещо, което искам да кажа. Това е една шеготлива тема, която е свързана с а, сегашната процедура по издаване на разрешителни и а, пускането в обращение на биоциди. Разбира се, важно е да се знае какъв е състава на продукта преди той да бъде пуснат на пазара. Първо се дава, подава молба, след това а, съответните органи изготвят своето становище. Трябва ам, трябва да се даде предимство на малките и средните предприятия, които са от съществено а, значение за економика на Европейския съюз. Няма прости, просто разрешение на а, въпроса. А, ще проведем още едно заседание с обмяна на мнения на 27 февруари. До 27 февруари ще могат да се внасят и измененията. Член 50 ще включва тази процедура. Ще имат и други изменения, но всичко трябва да бъде съгласувано с госпожа Клас. Благодаря за пространственият анализ с госпожа Сартори. Не оставим на вас да се споразумеете за областите, в които имаме голям интерес. От оценката на въздействието е ясно, че промените в процедурата за разрешаване на продукти са много важни, особено по отношение на продуктите, които се внасят с третирани материали, нещо за което спомена и комисар Кунева. Сигурен съм, че вие ще поработите по тези въпроси със сигурност. А сега общ дебат и въпроси към комисията по оценката на въздействието. Докладчите сянка дали са тук? Господин Гепард, господин Десой, господин Кройцман, госпожа Рулер, господин Фокс, консерваторите, реформаторите, господин Бание, мисля, че също иска да се изкаже. Моля за кратки изказвания, за да може след това комисията да даде отговор. Госпожа Клас, ще ви дам първо на вас думата, след това ще дам думата на останалите докладчици в сянка. Първо, благодаря, господин председател. А, първо, благодаря, че ми дадохте възможност да взема думата във вашата комисия. Госпожа Сартори обясни до голяма степен а, основните аспекти. Това предложение на комисията и Бочеви. А, вчера в комисията по околна среда проведохме една дискусия. Смятам, че е трудно, когато тази а, тема а, няма един, а, само един аспект. Тя е всеобхватна. Става въпрос за големи а, разходи, става въпрос за опазване на околната среда. Как ще разпределим това в нашата дискусия? Ще го обсъдим след това с нея, тъй като няма а, смисъл от целият регламент да се а, дискутира и в а, двете комисии, но има общи допирни точки и смятам, че с а, едно добро сътрудничество ще стигнем до а, решение. Искам още да спомена а, основните аспекти и а, а, може би колегите могат да се спрат на тези въпроси. А, оценката на въздействието от страна на комисията. То предвижда се много голямо а, разширя, увеличаване на разходите от 39 милиона до 70 от 193 милиона до 706 милиона. Трябва да все пак да се а, предвиди и някакво а, съкръщаване на а, разходите. Смятам, че добре да получим информация за това какво се случва в трети страни а, това трябва да стане в рамките на законодателството на Европейския съюз. Тр... Също но дали всички съставки, които са включени в производството на един диван, не знам дали е много удачно. Смятам, че ще е достатъчно, ако ние работим в посока упражняване на контрол върху пазара и това да бъде включено в нашите законови рамки за да може да се а, гарантира сигурност и безопасност. В а, комисията по екология чухме това, че директивата РИЧ е доразвита и ако е, и биоциите бъдат включени към, хим, към хими, химичните вещества, то тогава нещата ще получат едно, една по-пълна картина. Трябва да видим какви ще са разходите, които ще последват и трябва да се намери една процедура, която да е уместна. А, трябва да се допуснат не централно издаване на разрешение на централно ниво за определени продукти. Аз не мога да разбера а, кой решава а, кой продукт а, представлява а, риск и кой не. Може би в бъдеще трябва да има едно по-засилено сътрудничество. Това е една първа стъпка, но голямата цел трябва да бъде, че а, в а, целия Европейски съюз има еднакви стандарти, еднакви норми, еднакви здравни изисквания. Госпожо а, Сатори, например, когато отива в а, Италия и си купя спрей срещу комари, то тогава аз а, разчитам на това, че той отговаря на моите представи а, за изпълнение на а,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 благодаря много. Е, действително има много е, начини, по които, по които може да се повлияе вътрешния пазар. Много интересно е, бе предложението във връзка с оценката на въздействията. Комисията действително идентифицира много възможности за административни спестявания, така че бих се е, интересувал много да видя точно как ще се случи това, но е, от, на, действително има много е, сложни въпроси, свързани с е, защитата на потребителите. Е, все пак това е много важен въпрос. Що се отнася до материалите, много важен въпрос, който, за съжаление, покрит твърде накратко. Има въпроси, свързани с етикетирането, нещо, което ще обсъждаме и в по-нататък в комисията. Има припокриване или по-скоро общи области в работа на госпожа Сартори и господин Мандълс. Благодаря, господин председател. Аз наистина съм докладчик в Сянка. Разбира се, днес доста пъти се изказвах. Става въпрос за една много важна тема. Става въпрос за много продукти, а, а, средства за дезинфекциране, за консервиране и така нататък. Една много а, пъстра палитра. Две цели, които бяха споменати Европейската комисия. Първо, разходите за прилагане трябва да бъдат намалени. Беше споменато като първо и второ опазването на здравето и защита на околната среда. А, смятам, че разходите трябва са на второ място, защото за мен на първо място е а, това, че когато биоцидите се използват, те да са безопасни, да отговарят на изискванията за опазване на околната среда, да не замърсяват а, водата, да а, не застрашават здравето на нашите а, граждани. И това а, има много нови резултати, свързани с а, а, биоцидите и веществата, резистентни на а, антибиотици. Ето защо а, тези а, разходи а, ми се струват а, абсурдни. За мен това, а, те ми звучат а, чуждо дори и да а, се представят определени аргументи по тази а, тема. А, има и много поучителни аспекти, които бяха споменаха от докладчицата. А, това е приемането на третирани материали, включването на материални, на третирани материали, етикетиране, по-добро контролиране и надзор на а, пазара, проследяемост. Това са всички неща, които са а, от а, важно значение. Може би трябва още веднъж да разгледа текста, да се оцени още е, веднъж. А, също и дефиницията за взаимното признаване. Може не се може би ще се намали бюрократичната тежест, ако се намалят изискванията по издаването на разрешителни. Може би комисията трябва да се заеме по-задълбочено с а, този въпрос. Може би това е в компетенциите на нашата комисия в рамките на защитата на потребителите. Ето защо съм съгласна с госпожа Сартори, че трябва да положим а, усилия за едно по-засилено сътрудничество в тази област, защото тук не става само въпрос за опазване на околната среда. Става въпрос и за опазване на а, общественото здраве. М имаме достатъчно вер, време. Искам да подмошва наш докладчицата а, дали ще имаме възможност да презгледаме всички тези точки, които бяха споменати тук, за да не стане така, че вместо да изпишем вежди, да извадим очи. Разбира се, трябва да има някои облегчения, но а, винаги от гледна точка на една висока степен на защита на нашите потребители. Благодаря много, госпожо Гефхард. Давам дума на господин Крайцман. Благодаря, господин председател. Моя колега ме помоли да се изкажа от него име ще го направя на английски и накрая ще говоря на английски. Докладчика Сянка е съгласен с текста по директивата, стига да безопасността да не се засяга. Той подкрепя всички опростявания на процедурата, на административната процедура, от които могат да се възползват и обществените власти и бизнеса. Съгласен е, е че са необходими специални мерки за вещества, които може да са в контакт с храната. Необходимо е да се контролират веществата, които може да съдържат елементи, третирани с биоциди извън Европейския съюз. Това трябва да се простира до всички европейски компании, като а не европейските фирми имат право да внасят на европейския пазар продукти, които напълно, само ако те напълно спазват тези изисквания. Така че целта е равнопоставеност, е, е, не се допуска нелоялна конкуренция и да не се налага на европейските фирми да се изнасят в трети страни, където няма такива права, правила. Това въжи и за биоцидните продукти, и за продукти, които съдържат нови активни съставки. Комбинацията между централизираната процедура и процедурата съществуваща на ниво държави членки, е доста сложна. Е, жалко е, че няма една единствена процедура за всички биоцидни продукти. Нещо, което би било хем по-ефективно от страна на разходите, е, е, хем по-просто административно. Една централизирана процедура може да насърчи научните изследвания и иновациите в областта на биоцидите, нещо, което е желателно. Но тази процедура трябва да е по-проста от националната процедура. Ако ли не, няма да има добавена стойност и няма да има смисъл да се дава тази нова задача на Европейската агенция за химикалите, особено като се има предвид, че това изисква по-голям голям бюджет за финансиране на дейността на агенцията. При всички положения такава а, процедура е достъпна, стига е, да е ясно дефинирана и да има ясни, ясна оценка на баланса между съществуващите процедури и тези, които могат да се въведат. Сега преминавам на немски. Госпожа Гепхарт току-що спомена, че е важно а, да не се увреди здравето и околната среда. Много от предложените правила за намаляване на бюрокрацията и за упростяване опростяване а, на издаването на разрешителни, разбира се, ще имат положително въздействие. Комисията подчерта и ние го приветстваме, че целта на тази директива е подобряване на опазването на общественото здраве и защита на околната среда. Разбира се, а, госпожо Гепхрат, не трябва да има на пазара продукти, които са, а, подлежат на по-нисък контрол. Това се разбира от само себе си и трябва да го подчертая, че а, ако едно, на едното се обърне внимание на другото не, тогава ще се постигнат а, грешки. А, не трябва да се а, допускат на пазара продукти, които вредят на здравето и околната среда. Ако можем да си спестим бюрократичните разходи, то тук това ще е в полза на малките и средни предприятия и те ще могат да инвестират в научно-изследователски развойна дейност, в е, иновации и така нататък. Но това винаги се забравя при тези разпоредби, че а, с парите, които спестяват, те ще могат да създадат повече работни места. А, ние приветстваме, когато разходите за бюрократична тежест намаляват и се инвестират в нови продукти, в по-безопасни продукти. Ето защо ние подкрепяме тази директива. Благодаря много. Нямаме особено много време. Нека да ви припомня, пък целта е да обсъдим дискусията, стратегията зад предложението на комисията. Въпросите от по-широк характер могат да се обсъдят по-късно. Така че нека сега да се съсредоточим върху стратегията. В крайна сметка това е само началото на процеса. Госпожа Руля. Съвсем накратко искам да подчертая, че за разлика от колегата преди мен, аз съм на мнение, че ние сме а, комисия защита на потребление, за по, защита на потребителите, а не е защита по промишлеността и ам, облегченията, които предлага комисията, трябва да се полза на потребителите. А, моята ам, група ще се увери дали а, тези, това въздействие ще е положително върху а, потребителите. Благодаря на докладчицата за доклада. Нашата група ще се занимае с преглед на доклада и ние ще ви подкрепим. Uh, you, господин Фокс. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на господин Кройцман за неговите коментари. Съгласна съм с, с всичко, което той каза. Необходимо е да направим така, че да не стигат до пазара каквито и да било продукти, които могат да да увредят човешкото здраве или околната среда. Този текст ще доведе до по-малко тестове върху животни, отлично, също така по-низки цени за въвеждането на продуктите още по-добре. Това е добре за потребителите, защото ще насърчи иновациите и научните изследвания. Така че смятам, че тези предложения са много добри за, за потребителите и не мога да разбера защо колегите социалисти настояват за повече бюрокрация при положение, че това е необх... не е необходимо. Също така съм съгласен с казаното от госпожа Клаус по отношение на дефиницията на продукти с нисък риск. Аз бих искал дефиницията да се разшири, за да има повече продукти, които се оценяват по централизираната система. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Бърдние, господин Шел Демозе и е, също госпожа Гебхард, която искаше да отговори, но нека да не навлизаме в дебат защото искам да дам думата и на госпожа Сартор и на представителите на комисията. Господин Бърние. Благодаря, господин председател. Да, действително, вие споменахте, че обсъждаме тук стратегията, а не общите въпроси за политиката ще обсъдим това, което ще се случи с този текст в бъдеще и както много други такива текстове. Той е съставен изключително интелигентно от депутатите, точно както се работеше и по директивата за опасните химически вещества. Имаше различни коментари, направени от депутатите. Бих искал да кажа, че начинът по който е организиран текст е особено интересен. Това е свързано с законодателството по пестицидите, нещо, което следя особено внимателно и го следих особено внимателно по време на френското председателство. Добре е да обмислим какво се случва сега с пакета за пестицидите една година по-късно. Защото точно както и при биоцидите, там имаше интересни възможности за спестявания. И е хубаво да се прилагат правилата справедливо навсякъде в Европейския съюз. Мисля, че представителите на бизнеса са готови да приемат допълнителни ограничения, щом това е важно за общественото здраве. Така че това е много важно за нашата комисия. Мисля, че фирмите са готови да приемат това, стига да няма нелоялна конкуренция и да се прилагат правилата по един и същи начин навсякъде. Така че и, и към всички. Така че е много интересно да проследим какво се случва с този пакет и с директивата РИЧ. Също така е важно да има предвид, че за биоцидите трябва да се разглежда приложението в целия Европейския съюз. Научните изследвания са изключително важни и те могат да допринесат за допълнителен напредък и спестяване. Представители на комисията спомена вноса на продукти от трети страни. Мисля, че права, правилата на общността трябва да се прилагат тук. Така че искам да попитам комисията, взела ли е мерки за хармонизиране или подобряване на обучението на служителите в различните национални органи, които са отговорни е, за осъществяване на надзор на европейските пристанища и летища. Всичко това е много важно за защитата на европейските потребители, що се отнася до вноса на продукти от животински происход. И така, Възнамерява ли комисията да бъдат въведени мерки за обучение на всички граници на Европейския съюз, включително и чрез обмяна на добри практики и настояване да се осигури проследимост? Смятам, че обучението на различните национални служби, които са отговорни за инспекцията на важни продукти, е от решаващо значение. Благодаря много, господин Берние за всички е, тези е, коментари, свързани с вашия опит, е, които трябва да има предвид господин Шал Демоза и след това госпожа Гепхард съвсем накратко, защото искам след това да има време за госпожа Сартар и госпожа Класи, представители на комисията. Благодаря много, господин председател. Няма да навлизам в много подробности тук. Безопасността за потребителите е отрешаващо значение за нас. А, а пък е хубаво и ако могат да се спестят средства. Един въпрос към представителя на комисията, но не знам дали ме слушате в момента. Да. И имам съвсем конкретен въпрос към вас. Вие казахте, че е много важно да има по-добро, по-добър надзор на пазара, особено що се отнася до продуктите, които идват от а, трети страни. Притеснявам се обаче за това а, как, как действа надзора на пазара в момента. Ето вече правилата са затегнати, И едно проучване на комисията преди две седмици установи, че има само две държави членки, които са решили да заделят повече средства за затягане на работата на този механизъм. Тоест само две държави членки са готови да инвестират повече. Ако ще се упростяват правилата, това означава, че ще е необходимо е, да се вземат много повече проби, за да работят пазарите по-добре. И така, реалистично ли е това? Не е ли необходимо да има други инструменти, които да принуждават държавите членки да осигуряват по-добър надзор? Няма как да а, въведем а, този е, регламент, ако това не е на лице. Благодаря много, да, действително вие работите по доклади, които са свързани с това. Госпожо Гепхарт. Благодаря. Исках а, само да кажа нещо на господин Кройцман, господин Фокс. Вие просто трябва да ме изслушате, когато говоря. И най-вече господин Фокс. Аз не казах, че искам повече бюрокрация. Казах, че трябва да се погрижим с това, че като а, премахнем а, бюрокрацията, да нарушим а, да влушим а, правата и защита на потребителите. И госпожа Рюле а, каза много правилно, че ние не сме в Комисията по промишленост, Комисията за защита на потребителите. И ето защо аз приветствам какво каза Сър Тори за всичко това, което трябва да бъде проверявано. Аз а, също получих а, това съобщение в пресата което имате и вие, това, което ще направя, да им пиша и да ги помоля а, за по-конкретна информация, какви проблеми съществуват. Тези проблеми ще ги представя на комисията, ще ги помоля за отговор, дали тези опасения са верни или не. Това е начин, по който ще подходя с тези хора, не просто да захвърля и да кажа, тук е една организация, екологична организация, пак иска нещо. Трябва конкретно да говорим по този въпрос и това е задачата, която стои пред нас. Смятам, че този дебат ще продължи, но нека сега да а, изчуем становището на комисията и на докладчиците, защото разполагаме само с 10 минути. Госпожа Бричи, надявам се, че произнесох името ви правилно. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Мисля, че на следващото заседание на комисията ще произнасяте перфектно името ми. Първо искам да благодаря на госпожа Сартори и на останалите членове на комисията за ясните им изказвания, с които изразиха и голяма степен на подкрепа към предложението. Искам да се извиня, че може би не сме резюмирали много добре оценката на въздействието, Понякога човек наистина толкова се е вглъбил в работата си, че не си дава сметка един външен човек как би разбрал текста, който пише. Но така или иначе, наистина ще се постараем в това отношение. Резултатът от оценката на въздействието е наистина стратегически. Ще се върна отново към него по-късно. Искам ясно да подчертая, че целта на предложението изобщо не е да се намали нивото на опазване на околната среда общественото здраве. Това не е нещо, което ние можем да си позволим. Предложението се внася, защото опазването на околната среда и на общественото здраве по смисъл на сегашната директива съществува, но не е ефикасно, защото продължаващите процедури и режими не са ефикасни – Добавихме няколко процедури за подобряване на опазването на околната среда. Имаме и ясни критерии за изключване от пазара на най-опасните вещества. Няма да навлезем в подробности, тъй като имам само 10 минути. Но така или иначе, ясно е, че целта не е да се намали нивото на опазване на околната среда и общественото здраве. Въпросът е как да постигнем добър баланс между ползите и рисковете. Докато опазваме околната среда и общественото здраве, трябва същевременно да разполагаме с по-ефикасна система, която да помага на малки и средния бизнес, а и другите фирми, да предлагат на пазара в бъдеще по-малко рискове вещества. В момента има хиляди биоциди в Съюза, хиляди вещества, някои от тях са кандидати за замяна. Трябва да помогнем на бизнеса и да го насърчим да разработва по-малко рискови вещества. Именно заради това сме предвидели режима за сравнителната оценка. Ако имаме биоцид, който съдържа вещество, кандидат за замяна, трябва да се извърши сравнителна оценка с други по-малко рискови продукти. Относно разходите. Целта е да се намалят разходите. Определено. Чух тук изказване, че централизираната процедура трябва да придобие по-широки измерения. Не забравяйте, че трябва да си дадем сметката за рисковете и ползите от това. Ако имаме централизирано разрешаване за всичките 27 или 29 държави членки в близък план, наистина доста по-ефикасно ще е. На едно място се ходи за целия пазар, но все пак агенцията по химикалите е създадена наскоро – тя все още не прилага напълно регламента за опасните химични продукти. Така или иначе трябва да направим така, че тази агенция да разполага с необходимото ресурсно и бюджетно обезпечаване. Ето защо решихме, че е добре подходът ни да е постепенен. Ако не се лъжи, някои от депутатите казаха, че постепенният подход е наистина положителен. И така много важен е този подход, за да може агенцията по химикалите да се задейства да набере инерция. Също така централизираната процедура трябва да бъде ефективна. Искаме тя да работи добре. Преди да се пристъпи към пълна централизация. Все пак в момента всичко се върши в национален мащаб. Взаимното признаване не работи добре в момента, не работи добре и за пестицидите. Смятаме, че това е много важен въпрос. Въпросът за взаимното признаване. Високото ниво на опазване на околната среда и общественото здраве трябва да е едно и също в Европейския съюз. Със взаимното признаване не трябва да се приема на по-низко ниво. Не, неговата цел е един продукт, като този тук, тези кърпички, дезинфектанти. Защо нивото в държавите членки да се различава в това отношение. В някои региони може да има някакво огнищено заболяване и затова да се иска по-високо ниво на защита. Но за един продукт за общо ползване и потребление като този, просто не виждам защо да не може да се задейства цинизма, пред принципа на взаимното признаване. Не виждам защо и някоя държава членка би блокирала подобен процес. Ако тя все пак ще блокира, това трябва да почива на солидна аргументация. И наистина целта е да се предотврати излишната бюрокрация. Това е друга наша стратегическа цел. Чух изказване за третираните изделия и етикетирането. С етикетирането се позволява проследимост. Ако няма етикети, не може да се получи информацията. Ако се внася един диван, не можете да видите, ако няма етикет, дали продуктът е третиран с биоцид. И така етикета е първият много важен елемент на проследимостта. Също така, трябва да се обърне внимание и на броят на разрешителните, които се издават, тъй като това е въпрос свързан с конкуренцията, не само с опазването на околната среда в Европа трябва да се използват само вещества, които са одобрени. Ако не се осъществява контрол върху вноса, наистина може да има някои производители от трети държави, които да използват неодобрени вещества, които да са, да речем, на много ниска цена. Те ги изнасят на европейският пазар с по-ниска цена. Но това не са безопасни стоки. Ето защо етикетът е наистина много важен въпрос. Контролът също е друг важен въпрос, който е в компетентност на държавите членки. Но това не означава, че не трябва да помагаме на митническите власти с информация, да им даваме съответните сигнали за проблеми, безопасността на играчките и много други продукти трябва да бъдат контролирани на границите на общността. В този конкретен случай предполагаме полезно да обърнем внимание на него, на всички митнически власти. В Агенцията по химикалите ще се създаде един форум за контрол от страна на органите. Председателят деликатно ми подсказва, че трябва да преключвам. Като цяло, мисля, че е намерен добър баланс в регламента между опазването на околната среда и намаляването на разходите. Благодаря. Благодаря, госпожо Бричи. Сигурен съм, че когато разгледаме документа, ще имаме повече въпроси, но така един, че този документ е добра основа за дискусиите в момента. Госпожа Сартори за заключителни изказвания. Имаме още няколко минути преди да обявя заседанието за закрито. Благодаря. Всички, мисля, може да сме доволни от дискусията сутринта. Мисля, че всички имаме ясна идея за това, което очакваме от регламента. Благодаря на всички за изказванията. Времевия график е следния. Втора размяна на мнения на 25 26 януари. Докладчик ще се събере до 2 февруари. На 23 февруари ще разгледаме а, измененията. Крайният срок за изменение е 6 февруари. На 16 март мисля, че ще можем да разгледаме Измененията на 6 и 7 април ще се гласува в Комисията по околна среда. Доклада ще се внесе на пленарно през април. Това е графикът. Мисля, че имаме достатъчно време да си свършим работата. Надявам се, че ще постигнем споразумение с Комисията по околна среда. и че ще се разрешат проблемите, които повдигнаха членовете. Благодаря, че не представихте графика. Мисля, че първоначалният обмен на мнение бе доста конструктивен. Пълният текст на, оценката на въздействието можете да получите от секретарията. Това е полезно за добиването на пълна представа за стратегията. Стратегията на комисията е по-добра защита на потребителя – по-строг контрол върху вносните стоки, намаляването на разхода за бизнес, особено малки и средния бизнес. Мисля, че с подобни цели предложението трябва да удовлетвори всички членове на, комитет, на комисията, на потребителите и бизнеса. Въпросът е дали ще можем да постигнем този делегатен баланс. Сигурен съм, че госпожа Кола ще се съгласи с това, което казах, като колегата, който отговаря като цяло за досието. Благодаря за участието. Следващото заседание е на 16 ноември.